Uh, Уважаеми колеги, може би е време да започна заседанието. Първа точка е приемане на дневния ред. Точка 8. Разглеждане на въпросите въпроси, свързани с хранителните стоки, се отлага на за следващото ни заседание. Тъй като Корапер все още официално не е одобрил първоначалното предложение на комисията без изменение от наша страна. Ако няма възражения, може да приемем дневния ред с това едно изменение. Точка 2. Съобщение на председателя. Днес е много лесна за разглеждане точка. Имам само едно съобщение, то е, че разполагаме с устен превод на 20 и 20 езика днес. Няма естонски. А утре няма да има малти, превод на малтийски и естонски. Бих искал също така да добавя, че заседанието ни е достъпно. Документите заседанието са достъпни чрез приложението e-meeting, а самото заседание се излъчва в интернет. Трета точка съобщения за решението взети на заседанието на координаторите на 6 ноември тази година. Съобщенията бяха разпратени по електронен път. И ако няма възражения, ги приемаме за одобрени И продължаваме с точка четвърти. Намаляване на емисиите за замърсяване от моторни превозни средства. Както знаете, има предложение на Европейската комисия. Беше направено предложение на Европейската комисия и веднага ще дам думата на докладчика ни Алберт Дес, с който ще започнем разискване по темата. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Наследих доклада от колега, който за съжаление не беше преизбран и се опитах да се запозная с темата. свързана с намаляване на, емисите, емисиите замърсители от моторни превозни средства. Предвид технологичен напредък има възможност намаляване на емисиите от замърсяване. По този начин се подобри качеството на въздуха. Предложението на Европейската комисия обаче е и с някои притеснения, тъй като сроковете за намаляване на емисиите, според нас трябва да бъде изменена. Също така липсва ясна позиция относно оценката за въздействие в продълженията на Европейската комисия. Също така притеснителен е и въпроса с делегираните актове. За съдържанието ще е, кажа няколко думи малко по-късно. Комисията предлага да има 4 допълнителни области, които да бъдат обхванати от делегираните актове. До 84 тона за емисиите от метан. В доклада си предлагам четирите да подложим делегирани актове да не бъдат делегирани актове, а да бъдат превърнати в разпоредби, за които Европейският парламент да има пълна законодателна правомощия. Според мен делегираните актове трябва да се използват само за по-маловажни въпроси, а тук говорим за съществени разпоредби. други въпроси биха могли, могат да бъдат обхванати от делегирани актове. предлагам тук да не се обхваща въпроса с изпълнението, защото то не попада в нашите правомощия. В Комисията по селско стопанство винаги сме защитавали участието на Европейския парламент и неговите правомощия като законодателен орган. А когато става въпрос за толкова технически въпрос, трябва да настояваме да се запази нашата роля през целият процес. Затова е много важно относно делегираните актове да изискаме от Европейската комисия да ни осведоми предварително, за да знаем ние докъде е стигнал процеса с изготвяне на делегираните актове. И това е в интерес и на комисията, защото по този начин ще се гарантира, че парламента няма да се окаже принуден да отхвърли даден делегиран акт. Знаете, че възможността за отхвърляне на делегирани актове беше променена с договорът от Лисабон и смятаме, че трябва да се гарантира пълноправното участие на Европейския парламент в целият процес. Благодаря, Алберт. А сега ще започнем с докладчите в сянка. Започваме с Мириам Дали от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да кажа, че приемаме предложението на Европейската комисия и че напълно подкрепяме мерките, които могат конкретно доведат до намаляване на емисиите от замърсители и по този начин ще те допринеса за подобряване на качеството на въздуха. Замърсяването на въздуха е опасност за околната среда, също така е свързана и с сериозни рискове за общественото здраве. И затова трябва да се основаваме на научните изследвания, които показват, че въпреки подобряването на качеството на въздуха през последните няколко години, все още сме много далеч от разрешаване на проблемите, свързани с, с, здраво, с общественото здраве, предизвикани от лошото качество на въздуха. Все още има много а, проблеми с качеството на, на въздуха и те, повечето от тях а, идват от а, газовете, от, идващи от а, метални превозни средства от автомобили, камиони и по-тежки товарни превозни средства. В миналото Европейския съюз определи максимални допустими стойности за замърсители и максималните дози, на които могат да бъдат изложени гражданите, но знаем, че е, в газка среда равнищата на азотен диоксид и на други замърсители са много по-високи от е, допустимите. Съгласно Европейската агенция за околната среда 42% от емисиите от, от азотен диоксид идват от моторните превозни средства. Ето защо ние настояваме да има нови, да се спазват нормите за замърсители, особено за автомобилите, които се пускат на пазара в момента. Ето защо ние сме съгласни с предложението на Европейската комисия да се гарантира известна гъвкавост при сертифицирането, за да не се стигне до двойно сертифициране при някои видове превозни средства. Тук обаче бих искала да повторя казаното от докладчикът Ес. И ние сме съгласни, че в случая нямаме нужда от делегирани актове, защото според нас а, а, тези разпоредби би трябвало да, се, да са заложени в а, самата директива. Разгледахме документа, свързан с лекотоварни тревозни средства и не намерихме необходимата информация, която да подкрепя това предложение в оценката за въздействие. Също така има и предложение да има отделни тавани за емисиите от азотен диоксид, които действително са важен замърсител, но не видяхме необходимата обоснована оценка на въздействието. Ако видим последните постижения в техническа гледна точка, си даваме сметка, че трябва да се стремим към улесняване на влизането на пазара на природни средства, които използват природен газ. Според нас това е напредъка и имаме известни а, съмнения относно новите норми и новите тавани за замърсители, включително и за азотен диоксид и въглеродният диоксид. Затова бихме искали директива 443 от 2011 година да бъде изменена съответно тези нови норми. Освен техническите мерки, предвидени в регламента, има и други две интересни разпоредби. На първо място е намерението на Европейската комисия да е, да, да промени изискванията за достъп до информация за ремонт и поддръжна дейност на превозните средства. Не виждам обаче конкретни предложения в а, предложението на Европейската комисия. И също така има и предложение свързано с датчиците, измерващи потреблението на гориво. при положение, че очаквам от Европейската комисия да има конкретни предложения за а, намаляване потреблението на гориво с 2 до 3%. Това е записано в оценката на въздействие, но не виждаме конкретни разпоредби в приложението за регламент, които да отговарят на тази цел. Също така, подобно на обратите си, ние бихме искали да а, споделим притесненията си, че е, прекалено много се, се прилича прекалено много делегирани актове за промяна на елементи от, от предложението, които би трябвало да не са съществени, но на практика са. Също така се стремим към подобрение на нормите за качество на езика, на въздуха, извинете. Затова смятаме, че положението като цяло е стъпка в правилната насока, но бихме искали да чуем от Европейската комисия кога възнамеряват да излязат с официалната си позиция тя трябва да се появи възможно най-скоро, за да може ние да завършим с разглеждането на това предложение в наша страна. Благодаря ви сега от името на екара, думата има господин Долфман. Uh, e Благодаря. Екаре приветства всички инициативи от комисията, които са, целят да подобрят регламента. А също и да преодолеем пропуските в съществуващото законодателство. Има няколко обаче проблема в съществуващото такова законодателство. Комисията се обърнала към тях и според нас голяма част от предложенията са много положителни. Ние вече не считаме, че метана е директно, непосредствено опасен за човешките същества, но той допринася за замърсяването на въздуха. И начина по който се измерва метана в въздуха, методиката, която се предлага, е едно положителна промяна. Тоест, може да се продават вече в Европа и коли са използващи природен газ. Също е добре, добра смяната на режима за разрешенията, т.е. няма да има дублиране. По нескъпа ще бъде и процедурата за производителите. Но моята група има безпокойство относно ред въпроса си от предложението и ще ги е, обмислим още. Трябва да има прагови стойности за ниски температури. Не считаме, че предложението само обновява или ревизира настоящето законодателство. Комисията иска да въведе един делегиран акт, но ние лично не сме съгласни с това. Ред целеви стойности са важни за нас, но като се има предвид, че комисията иска да ги прекара през делегиран акт, ние не сме съгласни и ще продължим да разглеждаме въпроса. Освен това, иска да, искаме да чуем мнението на комисията за това, защо амоняка като съдържание в тежките автомобили се сменят изискванията за него – Смятаме, че това ще отежни условията за производителите, но няма да допринесе за подобряване на околната среда. Колите, използващи природен газ, също отделят амоняк. Искаме да чуем какво точно мисли комисията по този въпрос. Благодаря. Господин Тодвар Залде. Благодаря, господин председател. Няма много какво повече да кажа от е, колегите докладчици в сянка. Мисля, че трябва да помислим за това как да се справим с проблема с делегираните актове. Защото очевидно там ще има разногласие. Благодаря. Сега от името на зелените господин Тейлър. Благодаря. Е, измененията за Евро 5 и Евро 6 стандарти, тук имаме много важна възможност, сериозна, да подобрим емисиите. Защото пътният транспорт е основният източник за замърсяване и вреди на човешкото здраве, и на въздуха, а лошият въздух е причина за около 50% от преждевременните смъртни случаи в Обединеното кралство. Тоест, само е, цигарите са по-голям убиец. това намаляването на емисиите трябва да бъде приоритет. Но, след като е, изчетохме оценката на, и направихме оценка на предложението, нямаме чувството, че то ще да донесе търсените резултати. Трябва да има подобрение на стоеността на граничните стойности на азотен диоксид, но не виждаме защо комисията не е направена това. Граничните стойности трябва да се определят в, е, по процедура на съвместно вземане на решения, а не да ги определя комисията зад е, предзатворни врати. А освен това, е, тестването, там трябваше да има, имаше определени срокове за края на 2014. Какво се случи с а, този въпрос? И нещо много интересно. Какво всъщност е изпуснато в предложението? Точно преди да се финализира, индикаторите за смяна, на, на скоростите бяха едни от основните е, елементи, защото се смяташе, че екологосъобразното каране ще даде възможност да се е, реализират по-сериозни економии на гориво до 3%. Но без много големи разходи. Може би е, господин Таяни искаше да даде малко вакансия и подарък на производителите на коли и тези мерки сега изчезнаха. И смятам, че е, а, сега парламента трябва да иска задължително е, измервателни уреди за потреблението на гориво, включително при смяна на скорости. Също така от изискванията за замърсяване на въздуха се изключват колите на природен газ, но този газ не дава особени предимства за околната среда. И като се има предвид какво се случва с доставките от Украина на природен газ, като че ли не е политически най-желаното действие да се увеличава потреблението на този газ по-скоро е, по този начин отново ще свалиме стандартите и за опазване на околната среда и здравето и ще нарушиме и принципа за технологическа неутралност, а и ще нарушиме целите за енергийна сигурност на Европейския съюз. Затова не смятаме, че трябва да се изключват от изискванията за замързяване на въздуха колите с природен газ. Освен това, намаляването на емисиите от газове като бен, газиол също замърсява. Така че този тип замърсители, е, така наречената стойност THC, трябва да бъде ограничена максимално бързо. Това трябва да се включи и в е, процедурата за изпитване на МПС. Така че парламента трябва да изхвърли е, промяната. Амоняка създава проблеми за дихателната система. Затова имаме и е, ограничения за емисиите при всички тежки автомобили, като част от стандартите Евро 6. Така че ние трябва да продължим с това ограничение за всички двигатели. И накрая, леките е, товарни е, или търговски автомобили, където не се иска специални е, шофьорски книжки, там не се плащат и пътни такси, няма ограничения за емисията. Те получават също и изключения от изискванията за емисии на СО2. Те, това става дума за е, МПС до 3,5 тона, но тъй като всъщност е, т, е, практически това не може да се прилага. И именно възможността да се получат тези изключения доведе до огромно е, продажби на подобни автомобили, което е, допълнително нарушава околната среда. И вместо да разширява тази сива зона между лекотоварни и тежкотоварни автомобили, комисията трябва да, фиксира ясни показатели, а не да остава доста, толкова голям марш за маневри и за решаване кое е тежък автомобил, кое е лекотоварен. Председателя сега за групата за Европа за пряка демокрация. Госпожа Еви. Предложението, което ни давате е всъщност дали дадем на комисията правото да определя граничните стойности за замърсители за различните видове МПС. Леки автомобили, лекотварни и тежкотварни. Като цяло някои неща могат да се приемат, но мога да кажа, че последният законодателен текст, който бе прият от комисията за намаляване на емисиите, всъщност, без да цели това комисията, имаше точно обратен ефект. И той санкционира притежателите на коли с малки двигатели, а тези а, помощните автомобили се оказаха, че имат повече предимства за, в това отношение. Така че логиката е така много съмнителна. Като че ли ние караме хората да произвеждат коли, които не са толкова екологосъобразни. И за това трябва да се обмислят всички технически аспекти на базата на а, изводите, които сме си направили от предходните предложения. Няма нужда да чакаме комисията да направи това. Господин Гьоте. Грота, извинете. Не смятах да се изказвам, но господин Тейлър ме подтикна към това. Много голям проблем са финните прахови частици като замърсител. И някои видове МПСЕ дори да сведат тези си емисии до нула, това няма да... Т.е. казва се, че това няма да допринесе много, но всъщност истината е точно обратната. Евростандартите 6, 5 и 6 наложиха забрана за внос на определени МПС извън Европейския съюз, не можем да извадим е, автомобилите на газ е, от пътя, защото в края на кращата ние имаме законодателство, което позволява хибридни автомобили. За това трябва да се търси стандартизация. Добре е да има всякакви възможности за мобилност, но е, чувството ми е, че не процедираме правилно, просто предхвърляме емисиите от едно място на друго. А ако ще има е, електроцентрали, които работят на въглища, какво правим? Преместваме е, емисиите от едното производство в другото, а това не е начина да се действа. Според мен, не само, че трябва да се забраняват тези е, технологии, а те трябва да се обозначат като преходни такива. Eh, ehm, Господин Белет, не знам дали е случайно, но днес сутринта в пресата се появиха съобщения от доста реномирано бюро за изследвания от университета в Лювен за емисиите от електрически МПС. Не е, CO2, но прахови частици и е, азотни окиси. И както се вижда, е, електрическите коли са толкова замърсяващи, колкото и малките бензинови коли. Затова искам да задам а, въпрос на комисията. Не поставям под въпрос това изследване, но какво смятате вие? Господин Дес а, съвсем правилно коментира е, за електрическите коли, е, че емисиите от тях са почти толкова високи, колкото от е, бензиновите. Става дума не само за отработени газове, за износването на спирачките и гумите и по пътната повърхност, т.е. прахово замърсяване а, също така и емисиите от а, е, азот. Трябва да отчетем всички тези неща също. Е, adesso credo che al termine non credo che ci siano altri... Благодаря ви. Не виждам някой друг е, да иска думата. За това ще дам думата на комисията. Господин Петинели, имате думата за отговор. Благодаря ви, господин председател. Бих искал накратко да ви представя идеята на този регламент. Този регламент предвижда пет мерки, които имат за цел да отговорят на слабите места на сега действащия регламент. Целта е да се справим с замърсяването на въздуха. Разделили сме мерките на три групи първите мерки намаляват административното бреме, вторите мерки създават по-добри условия за альтернативни горива и третата група мерки е, са съсредоточени върху екологосъобразните превозни средства. И в трите групи се предвиждат мерки, които имат е, за цел да повишат ефективността на превозните средства, за да а, е, се стигне до намаляване на административното бреме, като това трябва да доведе и до по-добра атмосфера. На следващо място емисиите на амоняк за някои категории. Предвижда се включването на метана при изчисляването на въглеродните емисии от превозни средства. И третата група мерки или последната категория са емисии от превозни средства, които излъчват специални замърсителни вещества или това са лекотоварните автомобили. Тук се въвеждат известни граници към тези, които вече съществуват. Има и допълнителни а, граници за азотния диоксид, като целта е да се вземе предвид и технологичния напредък от последните години. По отношение на конкретните въпроси, които повдигнаха а, уважаемите депутати, бих искал да кажа следното. В близко бъдеще Европейската комисия ще предложи методология за така наречените Real Driving Emissions. Вече започнахме а, да развиваме тази идея. Има някои технически неуредици, но работим по въпроса. Това ще бъде в допълнение на регламента за емисиите, ще повиши неговата ефективност защото действителните емисии от превозните средства ще бъдат по-близо до границите, които се разписват от регламента. На останалите въпроси има някои предвиждания, извинете, някои предложения в а, този регламент – Имаше и въпроси за измерването на потреблението на гориво. То не е включено в настоящото предложение, защото то е насочено към самите превозни средства. Смятам, че Основният въпрос, който вие повдигнахте, беше този за областяването, а това ще стане чрез делегирани актове. В допълнение към мерките, които ви представих, регламент 715 от 2002 година, ще видите, че в този регламент няма допълнителни правомощия за комисията. Това е така, защото по време на приемането на този регламент Европейската комисия мислеше, че той ще бъде приведен в съответствие с новите разпоредби на договорите чрез общия законодателен акт, прият от комисията. Новите мерки, както и тези, които вече е, съществуват, трябва да бъдат приемани под формата на делегирани актове. Това е в съответствие с общото съгласие с Европейския парламент, където се предлага типово одобрение за моторните превозни средства, като се прилага разделния подход. Регламента за процедурата за съвместно вземане на решение определя обхвата, датата на прилагане и така нататък и се привежда в изпълнение чрез акт за изпълнение. Той се приема съгласно регулаторната процедура с одобрение. Целта на целия процес е да се намали административното бреме, за да може законодателите да се насочат към реалните въпроси, а не към техническите подробности. На ваше разположение сме да стигнем до прагматично решение, както с вас, така и с съвета за правомощията. Благодаря. Е, е, Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, точка 5. Възражение по силата на член 106, директива относно качеството на горивата. Ще дам най-напред думата на господин Екхарт, а след това на колегата Хербранди, които поискаха думата. Кой ще вземе думата пръв? Uh, Благодаря ви. По тази а, част нямахме съгласие, но да кажем, че аз ще взема думата пръв. Хората може би не са наясно с това досие. Това е едно от досиетата, които дълго се протакат в Европейския съюз. Директивата свързана с качеството на горивата. Всички а, веднага започваме да говорим за Канада, когато а, заговорим за това досие, но все пак в рамките на една по-широка дискусия е възможно компаниите да намалят емисиите си, като използват различни запаси от гориво и нефт. По тази причина през 2011 Европейската комисия предложи да се вземат предвид различни стойности за различните горива. И тогава вниманието ни най-силно вниманието ни привлякоха, привлече торфа. След това през 2011 година Досието бе блокирано в работната група на съвета, тъй като някои държави членки бяха против. Най-вече тези държави членки, които имаха пентролни компании в съответните държави, например BP в Обединеното кралство, Шелс в Холандия, Тотал в Франция. Така че ясно е откъде идваха възраженията, но имаше и държави членки, които се въздържаха. Това не беше досие, което получи голям отзвук, имаше известна подкрепа, но досието не получи необходимото мнозинство веднага, затова досието бе върнато. И доста трябваше да почакаме преди Европейската комисия да излезе с ново предложение. Три години трябваше да чакаме. И ако сега погледнете новото предложение, ще видите, че изведнъж се взимат предвид различни стойности за запасите. Всъщност такива стойности липсват. Ако погледнете, ще видите, че за торфа стойностите са същите. Емисиите са същите, които имахме и преди това. Тоест в Европейската комисия ни признават, че е възможно да има различни стойности за различните запаси. Но опцията, която даваше възможност да се вземат предвид тези стойности, е заличена. А това означаваше на практика, че за да се стигне до намаляване с 6% до 2020 година, трябваше да се изпълни тази опция. Сега комисията я маха. Тоест, ако вие сте производител, трябва да видите какви са запасите от съответното гориво и да предвидите е, по-низки запаси от съответното гориви, гориво. А сега е, тази опция изчезва. Има просто стойности по дефолт. Това е много важна стъпка, която прави Европейската комисия – и а, именно за това възразявам. Това е важна причина да възразим, защото се отнема една важна възможност, която ни позволяваше да постигнем целите за 2020 година. Ограничават се опциите за всички играчи на пазара и за това смятам, че си заслужава да възразим. Може би пък Европейската комисия ще ни обясни защо е премахнала тази опция като същевременно признава, че стойностите са различни за различните запаси. Няма причина да махате тази опция, но виждаме, че Европейската комисия прави това предложение. Ако погледнем в по-голяма дълбочина, и ще съм благодарен на комисията да отговори на този въпрос, ще видим, че сега вече няма опция за производителите да докладват за реалните стойности. Защо се премахва тази опция? Дори тези, които се представят най-добре, дори те няма да могат да ни докладват за запасите. Доста е странно. Дори тази опция сте премахнали. И третият ми въпрос е следния. Няма възможност за преглед. И това е голямо притеснение за нас директивата относно качеството на горивата в пакета за 2300 година, всъщност виждаме, че нищо не се опоменава за транспорта. Новата директива е един много ефективен начин да се постигне намаляване на емисиите, така че още не ни е ясно дали комисията не възнамерява директивата да се прилага и след 2020 година. Бихте ли ни обяснили? Дори не се предвижда възможност за преразглеждане на директивата. Това означава ли, че вие още от сега знаете, че няма да продължите действието на директивата за качеството на горивата? Важно е в този момент да ни дадете някаква яснота. Това са основните въпроси, които ме вълнуват. Сигурен съм, че те вълнуват и много от колегите, но би било добре, ако ни кажете какво точно имате предвид, защото вие разводнявате всички възможности, намалявате всички възможности за намаляване на емисиите. Това е явна причина ние да възразим и да отхвърлим вашето предложение. Обръщам се към комисията. Защо сте премахнали тези опции? А може би още един последен въпрос. Бихте ли могли да ни кажете също така малко повече за натиска, който упражнява върху вас канадското правителство? Европейския съюз по същото време преговаряше за споразумението за свободна търговия с Канада. Тази директива също е част от споразумението. Та ще ми обясните ли как реагирахте на заплахата от канадското правителство за това, че Европейския съюз може да въведе такива стойности за торфа? За това ли снижихме гласа си? За това ли? Благодаря. Thank you very much. And now the floor is to Mr. Gerbrandy. Господин Гербранди. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегата за уводните му думи. Няма да повтарям а, вече казаното от него. Най-напред бих искал да разсея всякакви съмнения. Това възражение не е срещу самата директива за качеството на горивата. Възражението е само според изпълнението на член 7А от страна на Европейската комисия. Много е важно да направим това разграничение. Ние не сме против самата директива. Пакет от 2008-2009 година и по-специално последната му част все още не е приведена в изпълнение, което означава, че разполагаме с достатъчно време да го направим. Защо моята група защо моята група е против привеждането в изпълнение на тази част. Разбира се, тук е заложена на карта репутацията на европейската политика. Взимаме предвид научните постижения и те са основа на нашата работа. Но научните постижения не засягат само климатичните изменения – това, което се случи след октомври 2008 и до края на 2011 година, когато в крайна сметка Европейската комисия е, прие акта за изпълнение за директивата. Какво стана тогава? Съвета блокира процеса. Той е, сметна, че оценката на въздействието не е достатъчно добра. И какво направи комисията? Излезе с нова оценка на въздействието. Резултатите от втората оценка обаче бяха също толкова лоши, като от първата. Използването на а, тези горива ще доведат до много повече въглеродни емисии, отколкото ако продължим с използването на традиционните горива. И се въведоха дефолт стойности, които поне няма да доведат до насърчаването на използването на подобни горива, като например изкопаемите. Но ако вземем на сериозно оценката на въздействието, ще видим, че преди няколко седмици Европейската комисия излезе с ново решение. И с това решение тя изцяло се отдалечава от първоисточника. Въпросът ми към комисията е следният. Защо този обрат? Ако се базирате на собствената си оценка на въздействието, наистина не мога да разбера как сте стигнали до тези заключения и още по-малко как сте изготвили това предложение. Така че приветствам обяснение от ваша страна. Благодаря на представителите на съвета за това, че са тук, защото съвета не е често представлява на нашите заседания. Та въпросът ми е и към вас, а то е следният. Какво ще прави сега съвета? След като прочетохте оценката на въздействието, втората оценка на въздействието, която вие поискахте, според мен може да стигнете до същото заключение, като това, което стигнах, до което стигнахте през 2011 година. Сега виждаме, че комисията си променя мнението което не би трябвало да се приветства от съвета. Може би трябва да приканим комисията да се върне към първоначалното си предложение. На следващо място, борбата с климатичните изменения е свързана с инвестициите. Трябва да помислим в какво да инвестираме. Инвестирането в изкопаеми горива, които водят до много въглеродни емисии, не са добри и разумни инвестиции. Ако въведем нови дефолт стойности за неконвенционалните горива, които също водят до високи въглеродни емисии, ще намалим инвестициите в този тип горива, които също са големи замърсители. Разполагаме с новото предложение на комисията и чрез него ние отново насърчаваме петролните компании да инвестират в най-замърсяващите горивата. Въпросът ми към комисията и съвета е следният. Как ще постигнем собствените си цели в областта на климата и в областта на енергетиката, ако насърчаваме инвестиции в най-замърсяващи атмосферата горива? Това е въпросът ми към комисията и съвета. Благодаря ви. Сега да чуем комисията. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на всички ви. Благодаря за зададените много конкретни въпроси. Наистина разглеждаме това досие много отдавна. Когато започна процеса на консултации през 2009 година, след това се проведоха срещи с заинтересованите страни през 2010 година. Проведоха се срещи с държавите членки. Имаше неуспех в процеса на взимане на решение през 2012-2013 година имаше допълнителни консултации, допълнителни изследвания. Мисля, че действително положихме много големи усилия за изготвяне на това предложение и наистина държим скоро процесът да приключи. Разбирам вашите притеснения и разминаването с целите за пакета за климата от 2008-2009 година. Когато постиг вашата, комисия през януари, ви обещах, че ще изложим с конкретно предложение и изпълних обещанието си. Казах също така, че няма да успеем да, го, да направим това предложение преди края на предишния мандат на парламент и това се оказа вярно. И се радвам, че днес имам тази възможност да споделя мнението си относно новото ни предложение. В отговор на конкретните въпроси, които им бяха зададени, защо променихме подхода, на първо място, защото не успяхме да постигнем споразумение през 2012-2013 година. И на второ място, тъй като поради мнението ни, е, че цената за прилагане на тези разпоредби ще бъде над резултатите, които евентуално може да постигнем, а имаме нужда от пропорционални мерки, с които се постигнат пропорционални резултати. През възоснова на резултати, проведени през януари, ние предлагаме да не се продължава с а, а, ограниченията за емисиите от, от парникови газове след 2020 а, година. Възоснова на което разполагаме, стана ясно, че не може да има една едина система, която да отчита по адекватен начин а, емисиите. Виждат се стотици различни системи за изчисляване на, на парниковите емисии от различни предприятия, което много осложнява системата за докладване за емисиите и също така изключително много осложнява достъпът на държавите членки за доставяне на необходимата информация, защото има държавите членки би трябвало да съберат сведенията и да ги предоставят на Европейската комисия. Затова решихме, че, тези, че тази, това предложение е несъразмерно и няма смисъл да го продължаваме. А по отношение на Канада, мисля, че всички сме разговаряли с представители на канадското правителство през последните няколко години. Те, разбира се, имат своите доводи, проведоха редица от семинари и са доста убедителни. И знаем, че част от доводите, които а, те изтъкват, са вярни. Съгласни сме, че битоминосните шести са свързани с по-високи емисии от много конвенционални горива. Но едновременно с това сме съгласни, че Разликата с суровият петрол, идващ от различни държави и с различно с различен въглероден отпечатък, в зависимост от това дали той идва от бившите съветски републики, от а, Северна Африка или от Канада си Съединените щати. И въз основа на а, тази информация ние се опитваме да направим разграничение между различното равнище на въглероден отпечатък от суровият петрол. И искаме за бъдеще да имаме цяла една система, която по някакъв начин да се използва една система за предоставяне на емисиите от въглероден, от парникови газове, свързани с даден вид суров петрол. И това е информация, която изискаме от съответните компании, които работят с находища в различни трети страни когато внасят този петрол в Европейския съюз. Не бива да забравяме, че в съображение 9 от директивата за качеството на горивата се говори за намаляване на цикълът на живот на парниковите газове чрез намаляване на потребата на различните видове горива, които водят до емисия от от парникови газове. И мисля, че вече се набират а, инвестиции в а, альтернативни горива, като биогорива, електроавтомобили и други подобни системи. Едновременно с това си даваме колко, сметка колко трудно ще се продължат тези инициативи след 2020 година. Ето защо очакваме от целите възоснова, свързани с възобновяемите енергийни източници, които бяха договорени от Европейския съвет преди 10 на дни, да увеличим и да гарантираме стабилни равнища на инвестиции в ВИ за бъдеще. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, сега давам думата на представителята на съвета. Моля, заповядайте. Грация, президенте honorevoli мембри дел парламенто. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми членове на Европейски парламент, Съветът както и Европейският парламент получи на 7 октомври това ново предложение на Европейската комисия. И както знаете, по това досие се прилага обикновената законодателна процедура съвместно взимане на решение. През 2012 година се стигна до блокаж на това предложение, което всъщност така и не стигна до разглеждане на равнището на съвета, тъй като стигна до блокаж в парламентарната комисия 128 гласа против и 48 гласа за. Сега въпросната комисия излиза с ново предложение, с нов текст, който беше разглеждан на 8 на 28 октомври и делегациите на държавите членки зададоха своите допълващи въпроси. Разбира се, пози... има различни позиции на отделните делегации. Някои от делегациите имаха критики към текста, но като цяло предложението на Европейската комисия не предизвика особено отрицателни реакции. Коментарите на делегации бяха свързани върху някои конкретни въпроси. На първо място относно графика. Но също така и относно липсата на хармонизация на процедурите, свързани с проекта за намаляване на емисиите, свързани с процеса на добив на суров петрол. Въпросът е как може да се намалят е, емисиите, възможно на най-ран етап от веригата на производство. След поведната размяна на мнения и представените от държавите членки допълващи въпроси, Италианското председателство съвместно с Европейската комисия представи леко изменен текст. Има някои дребни изменения, тъй като, както знаете, в контекста на процедурата съвместно взимане на решение доста трудно се изменя пред предложението на Европейската комисия. Също така работим и в много кратки срокове. Ето защо Италианското председателство премахна възможността за съвместно докладване от няколко оператора, действащи в една и съща държава членка. И също така добавихме едно съображение в преамбюла, в което се споменават ръководните насоки за определяне на общ подход за изчисляване на намаляването на емисиите на, на етапа на добив на петрол. Ще има ново а, среща на равнището на работната група, където държавите членки могат да заявят какво ще какво са намеренията им за окончателно гласуване. След това текстът ще бъде разгледан в Корепера и се очаква решението да се вземе в началото на месец декември. Тоест, до 7 декември, съгласно сроковете, с които разполагаме, два месеца след получаване предложението на Европейската комисия. Не знам какъв ще бъде изглед, какъв ще бъде крайният изход, но като цяло за сега смятаме, че този предложен направен инструмент е стъпка напред и е по-добра альтернатива от липсата на подобен правен инструмент, защото все пак ще ни улесни при изчисляване количеството на емесиите през целият цикъл на живот. И подобен инструмент за изчисляване си е много важно, ако искаме да гарантираме правилното прилагане на регламента, свързан с качеството на горивата. Благодаря ви. Още няколко колеги са поискали думата. На първо място думата има госпожа Бейдър. Благодаря ви, господин председател. Най-накрая държа да споделя разочарованието си относно положението, в което се намираме в момента, както и пълната промяна в отношението на Европейската комисия да приеме бутаминозните шисти като такива, каквито са, а именно високо замърсяващи съгласно директивата за качеството на горивата. Чухме да, позицията и на съвета. Когато се говори за изменението на климата и действията, които следва да предприемем, за да намалим отрицателното си въздействие върху околната среда, трябва да надхвърлим политиката и да си припомним какви са научните данни, с които разполагаме. А научните данни ни доказват, че битуминозните шисти са най-възможно замършителният метод за извличане на изкопаеми горива. Ако пренебрегнем тези научни данни, според мен ще бъде е, за сметка на околната среда. Защото всички научни сведения сочат за високо равнище на емисии при извличане на петрол от шисти. Особени проблеми има в е, при извличането на други вид горива. Но при работата с а, този вид шисти, отделянето на емисии е неизбежно. Аз бях член на комисията по външна търговия, когато договаряхме споразумение с външна търговия с Канада и всички бяхме напълно наясно с натиска, който се налагаше от страна, оказваше от страна на Канада относно бутаминозните шести. Действително те оказаха огромен натиск. И в крайна сметка не само, че напълно пренебрегнахме научните данни, но и изпратихме погрешно послание към заинтересованите страни. За сега, ето за това трябва много ясно да заявим, че няма да се съгласим да намалим нормите си за опазване на околната среда в договорите в преговорите за сключване на споразумението за свободна търговия с Съединените щати. Но именно това направихме при споразумението с Канада. Така че аз лично не знам как да се обърна към, към моите избиратели да им кажа, ще гарантираме, че няма да се предадем в преговорите с щатите, при положение, че вече го направихме при преговорите с Канада. И накрая относно а, новата цел за намаляване на направените гази с най-малко 40% до 2300 година. Директивата за качеството на горивята обаче изтича нейният период на действие изтича през 2020 година, което означава едва след 6 години. Господин Каниете, по време на изслушването си ни обеща, че една от основните ми приоритети ще бъде прилагането на пакета за енергетика и климата до 2300 година. Така че може би трябва да гарантираме, че имаме инструменти, които да гарантираме, че бутоминозите шисти не се е, третират като всеки, вид друг, всеки друг вид е, изкопаеми горива, които се внасят в е, Европейския съюз. Знаем, че се гледа по-различно този вид горива в Северна Америка. Така че въпреки че количеството бутаминозни щети, които се внасят в момента в Европейския съюз е сравнително ограничен. Ако изобщо допуснем такъв внос, резултатът от това наше решение ще бъде много по-масштабен, отколкото го очакваме. Затова трябва много ясно да изразим позицията си относно този вид а, а, изкопаеми горива и тяхното въздействие върху околната среда. И трябва много ясно да заявим нашата позиция пред съвета и пред Европейската комисия. За нас това е недопустимо. Благодаря ви. Господин Белет има думата. Съжалявам, господин председател. Не се бях разсел изобщо даже. Скъпи колеги, темата никак не е лесна. Първо и нашата политическа група държи да подчертае, Съгласни сме, че в... ние в Европейския съюз трябва да допринесем за намаляване на емисиите чрез нашите политики. Или поне да намалим, доколкото е възможно, потребата на неконвенционални изкопами горива свързани с много големи количества емисии, като бутуминозените шисти. Така че ние подкрепяме предложение, предложението на колегата Гари Бранди по този въпрос. Напълно го подкрепяме. Съгласно оценка на въздействие по от Европейската комисия, ни става ясно, че Европейската комисия е избрала най-възможно лесният подход, но че избраната от възможност е с по-силно въздействие, отрицателно въздействие върху околната среда, в сравнение с другите разгледани възможности в оценката на въздействие. Така че очевидно тази методология не прави разлика между различните източници, не се правят разлика между традиционният е, нефтени залежи и бутаминозните шести. Така че, очевидно, от екологична гледна точка, това не е идеалният вариант. Но както че се случва, скъпи колеги, идеалното се превръща във враг на доброто. Затова трябва да си дадем въпроса какво ще загубим, ако отхвърлим направеното от Европейската комисия предложение. Ние лично нашата група предпочитаме да има ръководни насоки и да има една методология, която да не е съвършена, отколкото да няма никаква методология за изчисление на а, емисиите в близко бъдеще. Ето защо ние предлагаме да, да, се, да разгледаме подобна методология, да се зададем въпроса дали тя ще е, отговори на зададените и цели и дали може да се превърне в е, ефикасен инструмент в рамките на общата ни стратегия до 2020 година и заложените цели за намаляване на емисиите. Благодаря ви думата, Босин е Фария. Е, Благодаря, господин председател. В унисон с изказалите се преди мен предложението от комисията, новия метод за изчисляване на парниковите газове ще доведе до засилена употреба на битумни горива в Европа и ще засили и емисиите от горивата, използвани за транспорт. Така че, ако искаме да получим е, намаление и 6% намаление на интензитета на емисии на со 2 трябва да се е, приеме и употребата на допълнително биогориво, което означава още 4 милиона годишно разходи за е, използващите МПС. Комисията може ли да приведе съображения в подкрепа на подобна политика? Господин председател, това е госпожа Родригес. Е, има предложение, което вече е прието и което още не се изпълнява дори. Е, но ние трябва да се противопоставим на внасянето на гориво, добито от битумни шисти, защото това увеличава емисиите с 3%, както казахте. Трябва да се търсят альтернативни горива и е, да се разбере какво, каква е, какви са разходите за нефтените компании за тях. След много скандали по тази тема, сега вече сме е, свидетели на публикуване на стандарти, но това не спира компаниите от, да ограничат инвестициите си в е, примерно добива на горива от е, битуминозни шисти. Европейската комисия в момента се отдръпва от предложението си за един метод за изчисляване на емисиите, който беше много удачен и го прави, според мен, под влиянието на е, лобисти. В момента нямаме точни данни за това колко горива от битуминозни шисти се внасят. Няма задължителни изисквания за докладване. Може да се оповести само пред... приблизителна цифра. Но а, е, природозащитници казват, че големите нефтокомпании през Штатите и Канада оказват влияние върху преговорите с Европа, за да се намалят задължителните цели за ефективност на горивата. В Испания, например, точно това се случи. Отслабиха се критериите. Комисията в преговорите за сътрудничеството за търговия и инвестиции с щатите намери още една възможност – да отслаби действието на директивата. Ако тя се прилага в пълната и сила, тя ще предотврати мас, мас, масовия внос на гориво от битаминозни шисти. В Испания се инвестират огромни суми за рефинерии, които да преработват подобни горива. Изследванията показват, че когато се е- обработват битаминозните шисти, там се съдържат над 100% повече е, остатъци от мед или олово, отколкото е, се съдържат при обработка на нормални горива. Също така се използва повече топлина, т.е. и повече кокс, повече възможности за а, производство на вредни отработени газове. Това се отразява и на здравето на хората. Всичко това се случва реално в моята провинция. Очевидно, петролните компании могат да правят точно каквото си искат при нас. А, те твърдат искрено, че правят усилия да, да намаляват парниковите... емисиите от парникови газове. Но пътният транспорт е, ще е, си остане най-големия източник на емисии на въглероден диоксид. Ние трябва да настояваме внос е, на битумни горива, добити от чисти, да бъде ограничен, да има задължителни европейски цели за намаляване на емисиите от пътния транспорт до 2020 година, така че ви призовавам всъщност да си изпълним поетите ангажименти. Господин Торвас. Благодаря. Мисля, че поне едно нещо стана ясно след дискусията, господин председател. Комисията спокойно можем да я обвиним, че не е последователна, което пък и не е толкова изненадващо. Сега, както разбирам, няма общ знаменател, с който да се оценява е, източника, от който идва суровия петрол. И сега въпросът е дали е политическа невъзможност да се изчислят тези неща или умствени ограничения за нещо, което така или иначе може да бъде направено. И сега от Турко до Стокхолм, примерно, се предвижда да идва да пътува кораб, който ще бъде задължен, въпреки че пътува на природен газ, да, да докладва а, всяко МПС, което превозва, включително мотоциклети и велосипеди, което е абсурдно. Сега, казвате, че има проблеми, за които няма решение. За мен това е просто мисловен мързъл. И би следвало да има индекс на парникови газове, е, за да могат съответните отрасли на емисията, на индустриите да е, дават и съответните данни, да може да се прецени кой всъщност произвежда емисии. Следващият оратор, е, господин Гроте. А, поздравления за лобистите. Чудесно са си свършили работата, лобистите за битоминозните гореви, а, шести. Директивата за качеството на въздуха, която е част от, пътека, от пакета законодателство за околната среда, съдържа много сериозни текстове, но тя бе сериозно възводнена. съвета не, не успя да наложи политиката си, като си има предвид какво споразумение сключихме с Канада. Според мен трябва да се срамуваме от предложенията, особено, що се отнася до битуминозните шити. Шисти и сега нямаме никакъв избор реално. А, ние като парламент, за нас е, в момента е, най-важното е да отстъпим възможно най-малко е, по линията на комитологията. Иначе ще се озовем в е, същата положение, в което бяхме, същата дилема. Никой не иска да гласува в никаква посока. В нашата група още не сме приключили обсъжданията по темата, но за момента е, лобито за битумните горива си е свършило прекрасно работата. Ако позволим това законодателство да влезе в сила, трябва само да се срамуваме. Господин Айкхарт. Съвсем накратко, мисля, че добре обсъдихме темата, но искам да се върна на един въпрос – не знам как да определя това, но за мен е, е доста обидно комисията да използва в отговорите си на парламента някакви е, заобиколни начини за формулиране на разходите, различни от тези в е, оценката на въздействието. Вие е, използвате терминологията диспропорционални разходи за версията за 2011 в първоначалното предложение на комисията. А в оценката на въздействието по настоящото предложение и мога да ви, и да ви цитирам някои формулировки, мисля, че ще бъдем малко по-честни или ще можем да бъдем. В... Ще даде е, умерени допълнителни разходи, които включват общите административни разходи за националните власти и като цяло общите разходи за на национално ниво ще бъдат пренебрежимо малки. А когато говорите за цената на гориво на дребно, казвате тези разходи са твърде малки, за да предизвикат е, промени в е, пазарната структура. Това са цитати от е, е, варианта, който преди това комисията каза, че е, води до диспропорционални разходи. Значи, или комисията ползва различно оценка на въздействията и ми кажете тогава коя е, или умишлено се опитвате да прокарате тези, за да подкрепим вашето предложение, но те не отговарят на е, реалността. Ако имате политическата цел да спечелите нас подкрепа, добре, но аз не искам да ме лъжете. Кажете ми точно какво използвате. Не дайте да, се, да ни твърдите, че се базирате на оценки за въздействие върху за влиянието върху околната среда. И последно, господин Поц. Bude velmi krátké. Já, já jsem opravdu znechucen. Благодаря ви. Съвсем накратко. Отвратени сме. Преди две или три години се занимавахме с, с млечната киселина. Защото имаше някои проблеми с търговското споразумение с една държава. А сега Вместо ветеринарни проверки по време на клането, изискваме киселината да бъде измита. Сега изведнъж излиза, че няма значение дали ще използваме горива, които са вредни за атмосферата. Аз съм твърдо против. Това не е коректно. И смятам, че комисията, комисията съвсем умишлено е направила това предложение. Благодаря ви, казва председателя. С това изчерпахме списъка на ораторите. Нека да чуем отново представителя на комисията. Благодаря ви, господин председател, за това, че ми давате отново думата. Благодаря за информацията, която ни предоставихте и за въпросите. Колегата от съвета също спомена използваната процедура. Тук говорим за процедурата по комитология. Да, през 2013 година. Ние не получихме положителна обратна връзка, затова трябваше да направим ново предложение на съвета. Именно това направихме и сега вие също имате право на глас по това законодателно предложение. Така че да, Европейския парламент може да гласува против, а, след като мислите вашата позиция, което означава, че Европейската комисия отново ще трябва да започне процедурата от а, равнище комитет Имаме 5 години, за да постигнем целите по стратегията до 2020 година, така че това няма да е края на света. Все още имаме достатъчно време и ще започнем процеса от самото начало, ако това е необходимо. Имаше въпрос как да постигнем целта от 6%. Да, биогоривата са една възможност, но имаме и друга възможност – като се намалят емисиите от метан при а, сондирането на горивата. Може да се използват а, и втечнени газове, например, които също ще намалят въглеродния отпечатък в това отношение. Така че има и други възможности за постигане на целта от 6%. Не сме задължени да а, разчитаме единствено на биогоривата или на някакви альтернативни такива. Този законодателен акт, неговото действие е приключва през 2020 година, за тогава са и целите ни. В а, рамковия график на нашата политика, който публикувахме през януари, заявихме, че това са целите и нямаме такива за последващия период обсъдихме и различните видове горива, които се използват от европейските рафинерии. Това е много важно. Важно е, за да знаем дали ще използваме шистов газ или битуминозни шисти от Нигерия или от някъде другаде. Трябва обаче да помислим дали тези горива допринасят за намаляването на емисиите съгласно целите е, за 2020 година. На това трябва да наблегнем. Нуждаем се от тези данни за в бъдеще. И е, това ще се отрази и на по-нататъчното развитие на нашата политика. Не бих започвал да говоря отново за търговските споразумения, за това с Канада и за това с САЩ. Има много измерения, които трябваше да бъдат взети предвид по време на преговорите в САЩ, в Калифорния, например, имаше голямо затруднение при прилагането на споразумението, така че съм сигурен, че няма да има достатъчно ентусиазъм нито от американска страна, нито от европейска да подновим преговорите по трансатлантическото инвестиционно партньорство. Когато говорим за пропорционален отговор, трябва да вземем предвид, че имаме цели за периода до 2020 година, но нямаме цели за периода след това. Затова правим и това предложение. Прилагаме нещо, което ще се прилага няколко години. 4, 5, 6. Това ще отнеме две години на държавите членки, за да транспонират законодателството в националното си законодателство, след което политиката ще действа в рамките на около 4 години. Смятам, че навлизаме в изключително сложни процедури по валидиране и по проверки. Това не е непропорционално с оглед на резултатите, които бихме могли да получим. Именно това исках да кажа. Споменахте някакви милиони евро. Това са цифри, които вие използвате и те са вписани в оценката на въздействието. Благодаря ви. Благодаря ви. И аз, казва председателя. Мисля, че с това можем да приключим дискусията по тази точка от дневния ред и да преминем нататък. Приканвам всички директори на агенции да се присъединят към мен тук на трибуната, за да може да

Cari colleghi, così come eh, ricorderanno i coordinatori, уважаеми колеги. Може би координаторите си спомнят, че на заседанието на координаторите през септември взехме решение да организираме заседание в присъствието на директорите на агенции. Агенции, чието правомощия са тясно свързани с опазването на околната среда. За това организирахме и днешното заседание. Неговия формат ще бъде малко странен, защото първо ще имаме една обща презентация от директора Дан Сет от Европейската агенция по химикалите. Той ще представи агенциите като цяло, след което ще имаме два блока от презентации. Едната ще бъде представена от директора на Европейската агенция по лекарствата и Европейския орган за безопасност на храните, след което ще имаме кръг от въпроси отговори. И втори кръг от презентации, в който ще чуем директора на Европейския орган за безопасност на храните, Европейския център за профилактиката и контрола върху заболяванията, Европейската агенция за околна среда. След което ще имаме отново кръг от въпроси и отговори. Това ще даде възможност на новите членове на нашата комисия да получат повече информация за целите и правомощията на тези агенции. Най-напред, както казах, ще чуем господин Дансет. Заповядайте. Good, after, good afternoon to all of you, uh, members of the parliament. Уважаеми членове на парламента, от името на директорите на останалите агенции бих искал да ви благодаря за тази възможност да ви представя колективния ни труд – благодаря на господин Лавия, настоящия председател, председател, както и на предишния председател, чиято идея беше настоящата презентация. Нека ви се представя отново. Аз съм Герт Дансет, изпълнителен директор на Европейската агенция по химикалите. Аз имам за задача да направя презентация от името и на колегите. Не, че съм най-старши, както може би си мислите, но някой казва, че защото съм най-хубавия и за това на мен се пада тази чест. Основната цел е да ви представя нашите задачи, това, което правим за европейските граждани.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 на семейен пикник с семейството и приятелите в парк. Това, може би си мислите, няма нищо общо с работата на петте агенции. Но ако се вгледате внимателно, ще видите, че храната е здравословна и това се дължи на агенцията в Парма, Европейския орган за безопасност на храните. Виждате а, детенцето и а, всичко, което то носи, както и отдялото, а, те са резултат от работата на Агенцията по химикалите. Благодарение на Европейската агенция за околна среда, която е базирана в Копенхаген, пък имаме една приятна и здравословна околна среда. Всички ще бъдат в добро здраве благодарение на дейността на Европейската агенция по лекарствата. Виждате, че е лято, наблизо може би има езеро, което не виждате. А, там има много комари, които летят, може би има и кърлежи в тревата. И тук идва ролята на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията в Стокхолм тя работи за свеждането до минимум от подобни заболявания. Дори кучето е защитено. Благодарение на работата на ЕФСА в Парма и на Европейската агенция по лекарствата в Лондон. Така че всички зад колисите защитават това семейство, както и вас и европейските граждани. What we do matters. We save our... Това, което правим, има значение. Ние работим за здравето и добруването на хората и за доброто на околната среда в Европа, като осигуряваме независими съвети, информация на европейските граждани, както и на политиците. Базираме се на доказателства и научни постижения. Преследваме общи цели в рамките на съществуващата законодателна рамка. how we add value to our stakeholders. All agencies openly explain on their websites. На, всяк, на всеки сайт на агенциите са обяснени подробно нейните задачи. Европейските граждани се ползват от едно и също ниво на защита, защото ние осигуряваме общи стандарти – взимаме решения, добре информирани, базирани на научните постижения, които улесняват иновациите на европейския бизнес и ги правят по-конкурентоспособни. How do we... Oh, this is jumping. Okay. How do we add value to our stakeholders as well? Because ние свързваме учените и специалистите в Европейския съюз от различните държави членки. По този начин държавите членки могат да вземат добри решения, както и европейските законодатели, тъй като се базират на информирани решения. Как бихме могли да ви помогнем? Ние сме специалисти Споделяме технически и научни познания. Помагаме ви в законодателния процес, при законотворчеството и при прилагането на законите. Прилагането на законодателните актове се извършва колективно от страна на държавите членки. Ние обменяме техническа и научна информация във връзка с различните програми и политики. И така ви даваме пряка обратна връзка във връзка с прилаганите законодателни актове. Можем да ви помогнем и ако имате някакви конкретни въпроси, така че моля ви, обръщайте се към нас с такива. И ще приключа с снимката на петимата изпълнителни директори, те ще ви представят своите агенции. Ще видите, че извън залата има и някои брошури. В една от тях има и информация за връзка. Може да се свържете с нас по всяко време. Благодаря ви. Благодаря ви. Започваме с Европейската агенция по околна среда и нейният директор Ханс Брюникс. Заповядайте. Thank you, chair. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, за мен е огромно удоволствие да ви представя дейността на Европейската агенция по околната среда, това е една от пете агенция, която колегата днес е тук ще представи. В Европейската агенция за околната среда нашата основна цел е да предоставим адекватна, своевременна, целенасочена и надежна информация на взимащите решения, институции и общественото мнение по отношение на политиката в областта на околната среда и устойчивото развитие. И когато говорим взимащите решения, говорим за взимащите решения на европейско равнище, и в този контекст се ползваме с отлично сътрудничество с съвета, Европейската комисия, парламента и други институции. Работим с данни за околната среда съвместно с Евростат, съвместният изследователски център и други институции. На национално равнище имаме 33 държави членки в агенцията. 200 държави членки плюс Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштайн и Турция съвместно с националните органи се опитваме да предоставяме своевременна и надежна информация на държавите си членки. Едновременно с това излизаме и с редица усещано достъпли публикации. Защо? За да постигнем значителен напредък в опазването на околната среда в Европа и паралелно с това да работим за устойчиво развитие. Това е една общата рамка на нашата дейност. Целите ни са да подобрим нужните познания, на които се основават политиките. И за целта се опитваме да бъдем основни източник на нужни познания на европейско равнище, като по този начин можем да предоставим им средства за изпълнение на европейско законодателство в областта на околната среда и политиката на климата предоставяме информация, какви са постиженията в тези политики, докъде сме стигнали в изпълнението на целите и заложените норми. Също така все повече се съсредоточаваме в оценката на политиките, на мерките, които дават добри резултати и други, които дават не толкова добри резултати с цел подобряване прилагането на европейското законодателство. Също така сме е, водещ център по отношение на дългосрочният преход и постигане на дългосрочните цели, свързани с околната среда и климата, които бяха разработени в Европа през последните няколко години. И накрая ние искаме да сме водеща организация на европейско равнище, която да улеснява обменът на познания и изграждането на необходимият капацитет. И тук трябва да отбележа, че агенцията работи в рамките на IONET, една мрежа с над 500 партньори и на европейско равнище, като например Евростат и съвместни изследователски център. Работим и съвместно с академичните среди по различен начин. И целта ни винаги е да уменяме научни познания и да изграждаме капацитет и ни служим за пример за останалите държави по света. Организации като АСЕАН и Меркосур се обръщат към нас за да почепят опит. Ако разгледате работата ни, тя се основава в три, ви, в три срок за постигане на цели съгласно европейската политика. На първо място по отношение на достижението на европейското право трябва да гарантираме за качеството на водите и качеството на въздуха, индустриалното замърсяване, постигане на целите свързани с околната среда, околната среда, общественото здраве и всички цели, свързани с качеството на околната среда. Това е работата ни по ам, достиженията на европейското право, чрез редица доклади, които вече са и познати. Ам, втората ни област е в хоризонта, в новия хоризонт 2020-2030 година с целите за околната среда и климата за 2020 година и целите свързани с опазването на биологичното разнообразие от 2030 година. Съгласно визията, заложена в седмата програма за действие в областта на околната среда, ние се съсредоточаваме и върху дългосрочната визия, т.е. преминаването към нисковъглеродно общество, кръговата економика и устойчивостта на екосистемите са основните ни цели. И разбира се, тази програма е свързана с по-общата ни стратегия за изпълняване на целите за устойчиво развитие. За да обединим общите ни предизвикателства, използваме следната таблица. Основното мото на седмата програма за дейност в областта на околната среда, т.е. да живеем добре в рамките на нашата планета, ни карат да разработим цялостни подход в рамките на екосистемите, т.е. качеството и количеството на научните ресурси са основните ни ограничаващи ограничаваща рамка. Така че целта ни е да отговорим на социалните и обществени нужди, като, впе, като впишем усилията си в цялостната стратегия за преход към нисковъглеродна економика. И сме на разположение да помогнем вашата дейност да на останалите европейски институции за постигане на тези цели. През месец марта до година ще публикуваме петгодишният ни преглед на състоянието и прогнозите за Европейската околна среда. Това е най-важната ни публикация. И този път тя ще бъде съставена от 87 кратки изложения от по 3-4 страници. И а, Една от основните теми ще бъдат големите тенденции на световно равнище, тъй като Европа не е изолирана. И е ясно, че е, световните тенденции налагат ограничения на, на мерките, които може да предприемем тук в е, е, Европейския съюз. Предвидели сме и 25 тематични кратки съобщ... съобщителни бележки с по-класични теми, като зелената економика, природният капитал, с който разполагаме, измененията в климата, въглеродните емисии и други. А по други въпроси, като биологичното разнообразие, натиска на напрежението, което оказва селското стопанство в околната среда, ще включим конкретно конкретна информация за 39 европейски страни и всяка от тези държави ще предостави своите данни. Едновременно с това ще има и сведения относно Антарктика, Черно море и Средоземно море. И в... накрая ще изготвим документ, синтезиращ цялостният ни доклад, който ще бъде преведен на всички официални лица на Европейския съюз и ние ще представим официално този документ в Брюксел на конференция, която ще обедини Европейския парламент, съвета, Европейската комисия и вече сме получили потвърждение за участие на представители от 28-те държави членки. И се, накрая мога само да ви призова да се присъедините към новата ни система за обмен на информация. Това е една много целенасочена система, която ви дава възможност да изберете какъв вид сведения искате да получавате за последното развитие по конкретни досиета, по които ние работим в Агенция за околната среда. В заключение, надявам се, че ще продължим съвместната си работа с вас, за да ви предоставим необходимите ви сведения и независими научни оценки, за да може вие да, да работите ефикасно тук във вашата комисия. Благодаря ви и сега отново се връщаме към господин Дансет като изпълнителен директор на ЕКА, Европейската агенция по химикалите. Thank you, Chair. So we're going back to Helsinki now. Uh, Сега се връщаме в Хелзинки. Нека да ви припомня, че е, Европейската агенция по химикалите е относително нова. Създадена бяхме 2007 година след приемането на регламента РИЧ. Преди това работих в Европейската комисия по подготовка на изграждането на тази агенция и не знам да е имало толкова интензивна работа в подготовка на създаването на тази агенция. Над 30 души работиха така че тя да започне да работи само 6 е, месеца след приемането на законодателството РИЧ през е, юни 2007 година. Ние наблюдаваме прилагането на основното законодателство в Европа за, в полза на човешкото здраве и околната среда, а и за развитие на иновациите и конкурентно способността. Е, много често хората коментират, че това са противоречащи си цели, но за нас това не е така. Ние имаме за цел именно да ги балансираме. Да ги балансираме при приложението на законодателството. Освен това имаме мото, ако няма дата, няма да има данни, извинете, няма да има пазар. Тоест, ако компаниите не предоставят данните, свързани с тяхното химическо производство, те не могат да излизат на пазара. И е, ние взимаме много сериозни решения, които могат да се обжалват след това пред нашия борт или пред сметната палата. На вебсайта ни можете да видите, че е, сме, всъщност информацията там е организирана спрямо услугите, които предоставяме. Ние предоставяме информационни е, програми, за да могат компаниите да регистрират е, необходимата информация, за да използват съответните знания и стандарти. Също много пространни насоки осигуряваме за дружествата, за да могат те да прилагат законодателството възможно най-добре. Също работим за безопасно използване на химическите вещества, т.е. се стремим предоставената информация да е от, така, от толкова високо качество, че да отговаря на съответните изисквания предоставяме на потребителите много информация за конкретни химически вещества. Можете на вебсайда просто да си наберете съответното име на веществото и ще стигнете до всичката информация, която имаме. Също разглеждаме и химически вещества, които будят безпокойство и оценяваме каква е степента на това безпокойство, дали трябва да има ограничения за ползването им. Това са инструменти, които използваме, за да ограничим използването на подобни химически вещества, а също времено предлагаме и заместители, т.е. работиме и в посока на развитие на иновациите. И тук, като гледате това семейство, винаги може да си зададете въпроса къде са химическите вещества в нашия живот, те са просто навсякъде. Всяко, всяка материя е съставена от химически вещества, всяко живо същество. Така че химическото вещество е навсякъде. Работата ни по регламента РИЧ. Там предоставяме информация, упражняваме контрол, работим за безопасно използване на индустриални химикали е, в полза на околната среда и на гражданите. Регламентът РИЧ е най-развитото законодателство за химически продукти в света. То по поставя много големи изисквания пред индустрията, но и носи съществени ползи за тези дружества, които го използват. Our work on bioscience Работата ни по е, регламента за биоциди е свързана с контрол над химически вещества и смеси, които се използват за дезинфектанти, за бои и за е, борба с различни видове насекоми. Въобще продукти, които се използват като биоциди. Също работиме по е, класифицирането, етикетирането на опасни химически вещества в съответствие с е, стандартите на Обединените нации. Виждате символи. Също работим за е, предоставяне на информация за търговия с опасни химикали между Европа и трети страни също така даваме възможност на съответните дружества да кажат не, благодаря, не искаме ги, тези химикали. Къде сме най-добри? Най-добри сме при прилагането на научните постижения, при оценката на риска, при управлението на рисковете, ако това е необходимо, на европейско ниво. Също така извършваме е, обработка на данни и аналитични данни в много голям мащаб. Работиме с е, модерни информационни технологии, предоставяме информация онлайн и работим по, е, с, с управление на интегрирано качество по стандарта ИЗО. Работим за откритост, за прозрачност, за осъществяване на директни контакти между заинтересувани страни, между дружества, особено малки и средни предприятия и работим за интензивно сътрудничество с страните членки. Тоест, ние работим заедно с вас химикалите да бъдат по-безопасни. И логото на най-новата ни кампания е тя е ориентирана към а, юни следващата година, за да се извърши класификация на химическите химикали и смеси. Всички производители трябва да извършат тази класификация. Ние поддържаме контакти с а, страните членки, за да сме сигурни, че всички, които са задължени да го направят, са наясно с това председателят, председателят. Благодаря. Сега започваме дебата. Обръщам се към колегите. Кой иска да започне? Господин Херток. Благодаря. Е, въпрос към господин Дансе. Надявам се, че произнасям правилно името. Опитвам се да разбера в моят избирателен район в Германия, Бавария, работят доста компании и една от тях произвежда ръчно стъкло. И те искат да влязат в така наречения списък от кандидати – химикалите, които те използват, е, могат ли да бъдат категоризирани като опасни? Доколкото разбирам, решението не се взима от парламента. Тези неща се определят между комисията и държавите членки. И искам да попитам тази компания към кого да се обърне, за да получи някакви насоки. Госпожа Пирик. Eh, eh, Благодаря. Благодаря за толкова интересните презентации. Имам въпрос към господин Браунингс. Говорите за поверителна информация. Тази информация само научна ли е или е свързана и с бизнес практики? Примерно фермерите могат ли да имат отношение към подобна информация? При нас имаше безпокойство относно вашата работа в Холандия, за, когато ставаше дума за фосфати, за амонячни торове. Тези неща имат много голямо отношение към живота на земеделските производители – Знам, че те се обърнаха към наш университет, но те не можаха нищо да им помогнат. Само казаха, ами това са европейски разпоредби. Та, можем ли да имаме доверие всъщност на вашата информация? Господин Лафронт. Grazie. Un paio di domande per il direttore Благодаря. Няколко въпроса за господин Браунингс. Вие в началото казахте, че предоставяте информация за политиците по е, теми, свързани с околната среда. После споменахте, че има система за споделяне на информация. А, знам, че тя е обект на завист. Какви инструменти използвате, за да стигне тази информация до нас? по темите, за които говорихте. Знам, че имате много интересни публикации. Нещо може ли да коментирате по този въпрос? И второ, можем ли да се обърнем към вашата агенция, ако работим по конкретен въпрос, за да ни отговорите конкретно на него? Господин Стаес. Ehm, eh, Благодаря ви. Бих искал да благодаря на двамата директори на агенции за изключително интересните презентации. Аз имам въпрос във връзка с достъпа до данни и регистрацията. Това е въпрос, който много ни притесняваше в Комисията по околна среда. През май 2012 година господин Грот, който тогава а, беше заместник-председател в комисията, парламентарната комисия изпрати писмо. Имаше и изява в медиите през 2014 година във връзка с 5% от досиетата, които бяха превишили а, крайната дата от 2010 година, което означава, че има над 100 тона изключително опасни за морската среда вещества – това са канцерогенни е, вещества, които застрашават репродукцията на аквакултурите. Този проблем се дължи на несъответствието с изискванията. Предполагам, че сте съгласни с мен, че изпълнението на всички досиета и съответствието им с РИЧ представляват гръбнака на този законодателен акт. 69% от досиетата не са в съответствие с РИЧ. Вие как ще гарантирате това изпълнение за в бъдеще? Тези проблеми 5% също будят много притеснения у нас. За вталата DHAP също бих искала да попитам. Това е изключително опасно за репродукцията вещество. И аз бих искал да попитам какво ви казва индустрията? Индустрията казва, че няма ерзаци или заместители на този тип вещества, които се използват във всички ПВЦ материали. Проблемът е, че тези вещества не се сливат с останалите, много често изтичат и са изключително токсични. Индустрията казва, че желая да използва тези вещества във всички продукти, които са за целите на потреблението. А знаем, че няма заместители. Това е първия фактор. На второ място, Индустрията казва, че ще ни излезе много по-скъпо да намерим заместители, ако въобще има такива. Има слухове, които казват, че вашата агенция ще позволи използването на DHAP и ще удовлетвори исканията на индустрията. Бих искал да попитам това вярно ли е или са само слухове? Ще издадете ли действително разрешителни в скоро време? Господин Гроте, благодаря ви. Смятам, че агенциите могат да допълнят значително нашата законодателна работа. По време на последния ни мандат имахме доста чести срещи с представители на агенциите. Много ваши представители ни докладваха, така че наистина смятам, че има добавена полза от вашата работа. А днес новите колеги имат възможност да видят лицето на а, тези многобройни агенции, които се занимават с въпросите на околната среда. за разлика от националните парламенти или по-специално немския парламент, ние тук нямаме научно звено. Нашата структура в Европейския парламент е огромна. Ако не се лъжа, има около 112 споделени правомощия, различен метод на работа, в зависимост от това дали се изслушват комисари, например, или се изслушват директори на агенции. Ние бихме искали да вземем предвид работата на агенциите в нашата ежедневна работа. Но доколкото, може би се досещате, че не сме много удовлетворени от отговорите. Все пак бих искал да приканя всички нови колеги да се допитват до вашия експертен опит, защото в многобройните ни дискусии може би понякога е имало конфликт на интереси, но винаги сме работили добре. Както виждаме, всички поставят в култ Рич. Но не трябва да забравяме и бюджетната процедура – Виждаме големи съкръщения в бюджета, същевременно обаче се дават повече правомощия на агенциите. Това не може да заработи на практика. Разбирам, че се нуждаем от економии, но Ако 28-те държави членки трябваше да имат собствена структура по всички тези въпроси, щеше да им излезе много по-скъпо. Така че трябва да осигурим необходимото финансиране на европейските агенции. Същевременно обаче не трябва да потъпкваме изцяло вашата работа, не трябва да ви обръщаме гръб. Вие трябва да работите обаче изключително предпазливо, тъй като боравите с парите на дънакоплаците. И въпросът ми е, откъде тогава да дойдат тези средства? Сигурен съм, че и в последствие в двустранни разговори ще имаме възможност да обсъдим този въпрос, дори и след днешното официално заседание. Благодаря господин Ханс Флоренц. Благодаря ви, господин председател. Съгласен съм с това, което каза господин Гроте току-що. Искрено съжалявам, че много рядко отразяваме значението на работата на агенциите в нашата работа. Разбира се, че трябва да засилим работата на агенциите. Трябва да поемем ангажимент за постигане на резултати. Всички. Постигането на резултати е дълъг процес. Трябва здраво да поработим. Ако не го направим, са напразни и научно-изследователските усилия. Химическите вещества, които все още не са регистрирани, са от значение за малките и средни предприятия. Много малки и средни предприятия не можаха да бъдат спасени – чуваме много често, че при рециклирането отпадъците подлежат на друга система на разрешителни. Например, отпадъците от а, телевизори. Те подлежат на друго разрешително. Това също е проблем. Благодаря ви. Сега заместник председателя господин Бог. Благодаря ви, господин председател. Нуждам се от подобни дискусии. Когато погледнах първия слайд, всичко изглеждаше прекрасно. Всички в Европейския съюз са щастливи и здрави. Но това, опасявам се, не е истина нуждаем се от корекции за дългосрочните ефекти на някои химически вещества. Трябва да помислим и за влиянието върху здравето на излагането на подобни химически вещества. Когато бях докладчик за чуждестранните видове, бях изненадан от липсата на яснота за правомощията на агенциите. Нуждаем се от такава яснота. Чакахме 5 или 6 години за 5 или 6 години изчаквахме науч... резултати от научната изследователска дейност по различни въпроси. Разбира се, аз вярвам, че трябва да се базираме на научните постижения. Но не смятам, че когато надушим сяра, трябва да започнем веднага да правим научна и развойна дейност за това, откъде точно излиза. Think... Благодаря ви. Time... Имате думата за отговор. Господин Брайан Инкс, благодаря ви, ще бъда кратък. Първият въпрос беше колко е надежна информацията, която предоставяме, верни ли са слуховете, които чувате. Вижте, ние винаги се позоваваме на научната и развойна дейност, но не само на нея. Ние черпим от няколко източника. Събираме всички данни за качеството на въздуха, на водата в Европейския съюз – Извършва се мониторинг и данните се изпращат автоматично в а, а, нашия център. Правим непрекъснато проверки на качеството, разработваме показатели, разработваме експертни становища, работим с Център за научно-изследователска дейност, с Евростат – използваме научни данни и стандартизирани данни на европейско равнище. Това е само част от работата, която вършим. На следващо място. Начално място сме по така наречената гражданска научна и развойна дейност. Например, разработихме смарт телефони, които да се използват в подводници. По този начин може да се видят отпадъците на морското дъно. Това е просто един по-различен начин за събиране на информация от традиционния научен метод. Разбира се, работим заедно и с компаниите. Използваме и данни, които те ни подават. Данни, които постъпват в ограничено количество от предприятията, но те се обработват по същия стандартен начин. И ако съберете всички тези източници, данни от тези различни източници, ще видите, че ние започваме от мониторинг върху данните, разработване на показатели, последствие се прави оценка на целия пакет данни, които са поступили, анализират се тези данни, след което се разработват продукти на базата на натрупания опит и познания. Тоест тук не говорим само за а, научни заключения, които се публикуват в научните издания. Ние имаме а, много повече източници, които използваме в нашата работа. Нещо друго, което е важно, работим при голяма прозрачност. Ако кликнете на някой доклад, публикуван на нашия сайт или на някоя цифра, на кое, които и да е данни на нашия сайт, ще бъдете препратени към първоисточника и ще видите на базата на каква оценка или анализ сме стигнали до съответната цифра. Следващия ви въпрос беше а, как оповестяваме заключенията си. Бих казал, това става чрез 40-те доклада годишно, чрез пресбрифингите, прес брифингите, чрез социалните медии, които използваме все повече и повече. А, имаме много последователи в Twitter. А, Оповестяваме също така и работата си тук в Брюксел. Участваме в различни събития и мероприятия, например тук в Европейския парламент. Правили сме го многократно. А, напомням ви последния ни слайд. А, имаме услуга, с която може да се абонирате за нашите брифинги и ще получавате актуална информация. Онлайн също може да получите автоматично всички нови точки, по които работим, анализи, доклади. Това позволява на законотворците и на европейските граждани да следят нашата работа по напълно прозрачен начин. Ако ви имате конкретен въпрос или питане, може да се обърнате а, към нас. Но един от вас, който взе думата а, преди малко, преди а, няколко седмици на едно мероприятие се свърза с нашия офис и в, в рамките на 24 часа ние изпратихме на този ваш колега цялата налична информация. Ако разполагаме с необходимата а, информация, а, ние можем да ви я предоставим, за да ви подпомогнем във вашата работа. Така че може да се свържете с нас във всеки един момент. И последния въпрос а, беше с. Инвазивни чужди организми. Знаете, че имаше втори а, проект на законодателен акт в това отношение. Сътрудничехме си с партньор, който ни помага в оценките за биоразнообразието. Може да използвате данните, с които разполагаме, но това е начина по който ние ги събираме. Благодаря ви и сега думата има господин Дансет. Заповядайте. Thank you, Благодаря ви, господин председател първият въпрос на колегата ви от Бавария. Трябва да ви кажа, че не разбрах напълно въпроса ви, свързан с а, фабриката, произвеждаща ръчно стъкло. Тя може да използва различни химикали, които попадат под различна класификация. Ако става въпрос от свидетелите, например, може да се съдържа арсеник или улово, вещества, които предизвикват сериозни заболявания. И работниците в подобен вид фабрики често са били жертва на различни заболявания в миналото. Ето защо предприятията, които работят с подобни вещества, свързани с сериозни тревоги, могат да се свържат пряко с нас, за да знаят какво трябва да предприемат предварително, т.е. преди а, да изтъкат сроковете, за да са наясно дали трябва да подадат а, искане за разрешение този вид предприятия също така могат да почерпят опит от колегите си в същия отрасъл, които вече успешно са заместили този вид много притеснителни вещества с други. Те могат да почерпят необходимата информация пряко от нас или от колегите си, които вече след пред нас. Този въпрос беше свързан с качеството на данните, особено тези, които се предоставят преди първият срок за подаване на информация. Както вече казах, ни правим много интелигентен подбор на досиетата и взимаме решенията си възоснова на нали, наличията и липсата на съвместимо с нормите. И разбира се, когато правим подбор, се оказва, всъщност ние правим подбор на досиетата, които най-малко отговарят на нормите, защото те много ни интересуват, но това не значи, че е, процесът спира до тук. има последващи действия след всяко взето от нас решение. И освен това сме стигнали до съгласие с а, държавите членки и останалите заинтересовани страни да надхвърлим 5% за а, веществата с голям обем. Така че ще продължим да следим за качеството на информацията, предоставена за този вид вещества. По въпроса за DHAP, DHAP това вещество подлежи на процеса на одобрение. Или казвам с други думи, всяко предприятие, което иска да използва това вещество, трябва да подаде заявление за одобрение и трябва да получи съответното надлежно одобрение. Имали сме подобни случаи, но те са много малко, тъй като повечето компании вече са заместили въпросното вещество. Вие споменахте един конкретен случай, т.е. една процедура на одобрение, която премина през нашия комитет и която беше препратена на Европейската комисия с нашата научна оценка. Решението зависи от Европейската комисия, разбира се. Но трябва пак внимателно да съблюдаваме издаването на това одобрение, защото дори да бъде одобрено, то, ще е свързано с а, определен срок и по въпроса с това вещество срока дори е по-кратък, сравнение с останалите вещества от а, същата категория. Ние не смятаме, че трябва да се одобрява по-дълъг период на разрешението за употреба на това вещество. Разбира се, и в този случай научният комитет направи надлежна оценка на конкретния случай и е стигна до своето заключение, а ние от, от наша страна трябва да вземем предвид тази оценка и да я препратим на Европейската комисия. Поред въпрос на господин Карл Хайнц Флоренц, въпроса за малките и средни предприятия, първоначалното предложение е малките средни предприятия не се ползваха от тази разпоредба. Ето защо има опасност от извеждане от пазара на този вид продукти. Затова сега разглеждаме съвместната комисия възможността да изляза с ново предложение. На този етап не мога да ви дам повече подробности. И по въпросът за рециклирането, в ръководните си насоки предоставяме съвет на предприятията, в кои случаи трябва да се регистрират и в кои не. Но ако се стигне до нужда от регистрация, това е обикновено защото веществото е сравнително ново, в тези случаи обикновено няма проблем за предприятието да ни предостави необходимите данни за основното вещество, което са рециклирали. Така че като цяло не, нямаме много случаи, в които рециклирането да е било възпрепятствано от нашата дейност. Благодаря ви тази възможност да отговаря на въпросите, господин председател. И аз ви благодаря. И така преминаваме с втората група от агенции. И може да започнем с представянето от страна на ЕФСЕ, Европейският орган за безопасност на храните. Давам думата на господин Уру, изпълнителен директор на ЕФСА. Благодаря ви, господин председател. Добър ден, дами и господа, и от мен. Благодаря ви за тази възможност да ви представя Европейският орган за безопасност на храните. Искам да се спра на три основни въпроса с вас. Първият е кои сме ние, вторият е какво правим и третият, може би най-важен въпрос е каква е нашата добавена стойност за Европейската система за безопасност на храните и фуражите. Първият въпрос. Кои сме ние? Бих искал да кажа, че ЕФСА е един център на експертизен познания в а, една мрежа на експерти и органи за оценка на опасността на държавите членки. И за мен това е много важен факт. Ние сме част от една мрежа, т.е. ЕФСА не може да функционира без подкрепата на държавите членки. И това е разписано в а, а, регламента, с който беше учредена ЕФСА. От самото начало се определя, че трябва да има централизиране на събирането на данните за оценката на риска и че агенцията ще бъде в съседалище в Парма. Но самите специалисти продължават да работят в държавите членки с научно-изследователските центрове и заинтересованите страни в съответните държави и членки, а ЕФСА играе ролята на централизиращ орган. И по този начин Европейският съюз гарантира, че цялата налична експертиза в Европейския съюз се използва при взимане на решение на европейско равнище, свързани с безопасността на храните и фуражите в Европейския съюз. На второ място ние предоставяме независим, надежден научни данни. Или казвам с други думи, ние предоставяме на вас, имащи политически решения, научни сведения, въз основа на които вие можете да вземете вашите политически решения. За нас беше много важно също така да а, разделим оценката на риска и и а, процедурата по одобрение. Тоест, ние предоставяме само научните сведения и ги предоставяме на взимащи политически решения, а те вече могат да вземат своите решения въз основа на нашите научни сведения. На трето място ние предоставяме информация, свързана с рисковете. Тоест, ние предоставяме информацията в съответният контекст и да съобщаваме на вас, на европейските институции, на заинтересованите страни и на общественото мнение, което никак не е лесно, защото говорим за 500 милиона потребители, които живеят в много различна езикова и културна среда. За нас е ясно, че не можем пряко да информираме всички тези 500 милиона потребители и затова отново има нужда от подкрепа от страна на държавите членки. Какво, какво, каква е дейността на нашата агенция? Като цяло, ние изготвяме оценка на безопасността на регулираните продукти преди издаването на одобрението. Да ви дам един пример. Хранителните добавки, подсладителите и отсветителите, които се добавят в хранителните продукти, тези вещества са управлявани от разпоредби за издаване на разрешително. И преди си да разрешителното за тяхното използване се събира научни данни в рамките на ЕФСА от различни специалисти, които работят по различните биологични опасности. Покриваме цялата хранителна верига като а, от 90-те години на сами хранителната криза от 90-те години разполагаме с нов подход, който прави оценка на цялостната верига от а, м, нивите до крайната хранителни продукти. И трябва да гарантираме също така диференциация на а, продуктите. Тоест, а, ние взимаме предвид всички твърдения, свързани с дадена хранителна съставка и правим оценка на тяхната надежност. След това правим и обща оценка на риска и предоставяме научни съвети, свързани с опасностите, свързани с дадени хранителни продукти, спирайки се на основни рискове, като салмонелата, например и съвместно с Европейската комисия ЕФСА се ангажира да се бори срещу салмонелата и към момента нашите усилия са поженени успех, защото случаите на салмонела са намалели с над 50% за последните няколко години, което показва, че усилията на Европейската комисия и ЕФСА дадоха резултат. Разбира се, трябва да постигнем още повече напредък, но все пак имаме доказателство, че нашите усилия дават резултат и в, в, в самото ДНК на нашата агенция е заложено да работим по цялата верига, да работим винаги в една мрежа на сътрудничество. Пак казвам, нашата агенция в Парама, със служителите, които разполагаме, можем да играем ролята на център, на разпределителя на център, но можем да бъдем ефикасни само ако работим в мрежа. И една от основните ни цели е да подкрепяме органите, взимащи решения за управление на риск, Европейската комисия и другите агенции в случай на криза. И това е една от нашите основни цели. И добавената ни стойност, както вече споменах, една от най-забележителните ни особености, но и най голямата предизвикателство пред нашата агенция, е, че ние използваме най-добрата експертиза на лични в Европейския съюз. Ние работим с най-добрите специалисти в съюза и по този начин изграждаме една надежда, дан, база данни за научни сведения, която е на и на малки държави членки, които няма как иначе да имат достъп до толкова надежна експертиза. И това според мен е голяма стъпка напред. Фактът, че тези данни са на разположение на всички държави членки. Също така ние сме и централизиран орган за безопасност на храните на европейско равнище, което спестява, което води до значителни економии, тъй като оценката на риска се прави само веднъж, а не 28 пъти. Което означава, че се гарантира еднакво високо равнище на безопасност за всички европейски граждани. През 2002 година, когато беше създадена агенцията ни, според мен беше постигната голяма стъпка напред за гарантираме еднакво равнище на безопасност за всички европейски граждани. Това е основната ни добавена стойност за системата. А от вас вече зависи как ще се използват нашите експертни данни, нашата експертиза на разположение и на вас, институция на Европейския съюз и ние с радост ще помогнем в ежедневната ви работа. Благодаря ви. А сега продължаваме с изложението на господин Спрингер, който е представител на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Thank you very much for... Благодаря за поканата. Да видим ли сега Имаме ли отново снимката, с която започнахме? Всъщност, е, нека да видим, но сега да преминем към следващата. Това са бордеите край Монровия, столицата на Либерия. Семействата там живеят в е, миниатюрни бараки, нямат вода и от друга страна това е предната линия на борбата с ебола. Много от ново появяващите се заплахи идват е, от страни извън Европа и ние трябва да сме наясно с това. Ние говорихме в комисията по околна среда за заплахата от ебола и аз бих искал да доразвия малко темата, защото по този начин много лесно се разбира с какво се занимаваме ние. Ние имаме за цел не само да е, осъществяваме мониторинг и да съобщаваме за заплахи, на за човешкото здраве, но а, ние се занимаваме и с разследвания за болести от неизвестен происход. Осигуряваме насоки и техническа помощ за комисията и за страните членки, подкрепяме ги с, капацитет на европейско ниво, като осигуряваме обучение на експерти а и осигуряваме помощ при епидемии. Сега да коментирам какво, как работиме в случая с Ебола. Като начало ние оглеждахме и обработвахме информацията. До преди една година съвсем така е, слаби бяха сигналите за това заболяване от Гвинея. На 27 март е, бе потвърдено едно, е, един случай на Ебола – Общо тогава е, имаше 90 е, заболяли и 60 е, починали. Ние изготвихме бърз анализ на риска и тогава беше заключено, че не е много вероятно, но не е и невъзможно случаи на заболяване с ебола от Гвинея да се заболели да дойдат и в Европа. Когато се разшири заболяването, ние оценихме отново риска и повишихме степента на, на риска. Непрекъснато осигуряваме помощ и съвети за комисията и страните членки. В края на април е, тази година вече започна е, сериозно разпространение на болестта и в други страни, в Сиера Леоне, в Гвинея, Либерия – отново направихме оценка на риска и е, коментирахме, че има вероятност заразени да влязат в Европейския съюз. Направихме поискане и на комисията и бърз преглед за капацитета на страните членки да тестват гражданите за заболяването Ебола. Изготвихме информация за да бъде ползвана от европейски граждани, които пътуват в е, съответните страни или идват от тях. позовахме се и на а, е, сериозното законодателство за разпространяване на е, заплаха отвъд гражданите от зараза. При последващите е, случаи, когато имаше медицинско евакуиране на заполели в Европа за е, лечение, също направихме оценка. Имаше един случай, една сестра заразила се ебола в Европа, когато се е грижила за пациент. Всяка седма, седмица тогава излизахме с видеоконференции за случващото се. Осигурявахме и подкрепа съвети за комисията. 40 експерти работят по темата Ебола всяка седмица и ние излизаме с техническа помощ, съвети и е, информация за комисията и за страните членки. Това означава, че изпращаме и експерти в отделните страни членки, а и в подкрепа на международни мисии. Създадена е система за мониторинг за съобщаване на случаи на заболели от ебола в Европейския съюз. Ако това се случи, разработили сме медицински и технически документи за е, евентуални евакуации, за скрининг, а също така сме разработили и е, инструкции за откриване на болестта. Виждате тук и е, указанията за това как да се обличат как да се облича защитното облекло. Също по искане на комисията създадохме връзка между лекарите в Европейския съюз, на които може да се наложи да лекуват ебола в Европа. Е, действаме в тясно сътрудничество с Агенцията по лекарствата. Започнахме да работиме и по е, план е, за спешни действия на границите, ако има нужда за реакция при в случай на криза с ебола. Наблюдаваме също, освен ебола, и 50 други болести, които представляват сериозно предизвикателства. Хи, е, хив, микро, микробиологична резистентност и така нататък. В е, правителствата имаме представители е, на нашия управителен съвет. Във всички страни членки имаме представители на комисията и на парламента. Двама са представителите на вашия парламент – заедно и с а, вашия председател на комисията и заместник председател. Излязохме с... А, има доклад, а, който още не е публикуван за вътрешната оценка на дейността на а, нашата агенция. А, той ще бъде обсъден следващата седмица, още не е оповестен, но там се казва, че а, нашата агенция се признава за водеща организация при предоставянето на независими научни съвети. А освен това, е, научният авторитет е, непрекъснато се засилва и сега е достигнал доста високо ниво е, сред здравните работници навсякъде в Европа. Нашата агенция по профилактика и контрол на заболяванията естествено се гордее с тези формулировки. Благодаря. Сега започваме и с представането на последната агенция. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на парламента. За мен е чест да ви представя последната, но не най-маловажната агенция. Много от вас ни познават добре, други пък може би искат да се запознаят по-подробно с това, което правим. Много често хората ме питат, какво точно правите? Ако трябва да отговоря с едно изречение, бих казал, че Агенцията по лекарствата е агенция, която прави оценка на новите лекарства за Европейския съюз и гарантира тяхната ефективност, качество и безопасност. Преди тези лекарства да ви бъдат предписани от вашия лекар. Това се отнася не само до новите лекарства, до всички лекарства. Работим в тясно сътрудничество с всички национални агенции по лекарствата. Това е накратко нашата работа. Нашето лого, наука, лекарства и здраве са всъщност трите стълба на които се позоваваме. Нуждаем се от научни доказателства, за да може да утвърдим даден лекарствен продукт. И за да издадем разрешително на възможно най-добрите лекарствени продукти в Европа. Какво е мястото на науката в целия процес? Ние получаваме най-добрия научен опит от европейските агенции и национални агенции и академии в Европа. Имаме мрежа от над 3500 експерта ние се позоваваме на техния опит, липсва какъвто и да е конфликт на интереси. Тази мрежа от експерти действа чрез 7 специализирани научни а, комитета, като във всеки научен комитет всяка държава членка има поне по един представител. Осигуряваме насоки и научни становища на учените, подпомагаме иновациите и в частност малките и средни предприятия. На базата на научните становища изготвяме препоръки за одобряването или оттеглянето или за последващата употреба на лекарствените продукти в Европейския съюз. Всички нови лекарствени продукти – както и тези, които се отнасят до конкретни заболявания, биват оценявани в Европейската агенция в Лондон. Например, лекарствени продукти за нови лечения на спин, рак, диабет или Алцхаймер. Ние играем и специална роля при разработването на лекарствени продукти за деца и за лекуването на редки заболявания. Изработваме оценка, една оценка и едно разрешително в Европейския съюз за даден лекарствен продукт, което означава, че имаме едно и също, един и същи лекарствен препарат, който отговаря на единни стандарти в Европа. Нашата роля е да намерим баланс между ползата и риска от даден лекарствен продукт, не само в момента на изготвяне на оценка и одобряването за пускането на пазара. Тази оценка се извършва и след като бъде одобрен съответния лекарствен продукт, като критериите са качество, безопасност. За да можем да изпълним тази наша задача, а, ние работим в мрежа и осигуряваме постоянен мониторинг на лекарствените продукти. Okay. Well, what about ELF? Of course, uh... uh Третия стълб здравето. Насърчаваме новаторството при разработването на лекарствени а, продукти много редки заболявания и заболявания сред децата биват подпомагани от нашата дейност. Помагаме също при разработката на вакцини и лекарствени препарати за домашните любимци и за животните и добитъка. Когато имаме някакви притеснения за безопасността или качеството на даден лекарствен продукт, предприемаме незабавни действия, което означава, че ако има проблем в определена част в Европа, ние можем да предприемем незабавни действия. Смятаме, че нашата работа допринася за подобна снимка, като тази, която виждате тук – Работим с останалите а, братски агенции в тясно сътрудничество. Пред нас стоят много предизвикателства. Подпомагаме и обогатяваме процеса на вземане на решение, като се опитваме да увеличим правата на пациентите – Опитваме се също така да увеличим и възможните лечения за много заболявания. За тази цел насърчаваме иновациите. Не трябва да се стига до ограничаване на достъпа на пациентите до лекарствени продукти. Затова подпомагаме компетентните организации за подпомагането на този достъп – чрез оценка на ползите. 65% от лекарствените продукти в Европа не са произведени в Европа. За тази цел трябва да засилим международното сътрудничество. Вида експертиза и експертен опит, от който се нуждаем, нанотехнологии, генетика и така нататък – са важни. Затова трябва да продължаваме да допълваме нашия експертен опит. Увеличаваме мониторинга и работим за повишаване на безопасността на лекарствените продукти. Споделяме данни и методи на работа което увеличава прозрачността. Работим в тясно сътрудничество с другите агенции, като тук виждате няколко добри примера за успешно сътрудничество с колегите. Е, нашите приятели от другите агенции ни помагат, за да може по конструктивен начин да извършим нашите задачи. Благодаря ви. Сега кръга от въпроси и отговори. Моля ви, бъдете кратки, защото имаме 8 желащи да зададат въпроса, а имаме още точки в дневния ред. Започваме незабавно с госпожа Пилар Аюзо. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los directores de las agencias. Благодаря, господин председател. Благодаря на председателите на агенции. Мисля, че вашата работа е от изключително значение за Европейския съюз. И за всички дейности, свързани с научни изследвания в тази област. Аз лично съм запозната с, с работата на агенция на органа за безопасност на храните, но смятам, че и останалите имат подобни предизвикателства. Една тема, която не се засегна в подробности е конфликта на интереси. Става дума за управителните съвети. Е, често има и противоречие на разпоредбите. Понякога хората, които идват от индустрията, там като че ли казусите са по-ясни, но хората, а, е, примерно, които идват като представители на местните власти от определен регион, и да речем застъпва, застъпва тезата за или против е, ГМО, там също може да има конфликт на интереси. От друга страна, ако искаме е, специалисти, е, ще трябва очевидно хората, които работят в определени, по определени теми и са специалисти, може би се занимават и с бизнес в това отношение най-сигурно няма да има конфликт на интереси, ако човек работи с хора, току-що завършили е, университета. А, е, що се отнася до е, заявките за изпълнение на определени поръчки, е, има доста оплаквания, че няма достатъчно ясни правила и че е труден контакта с агенциите. Сега, вярно, трудно е да се работи за подобряването на здравето на хора, които така или иначе не са прекалено нездрави. А що се отнася до въпроса с разходите, някои агенции налагат такси за своя продукт, а други не. Не смятате ли, че трябва да има последователност в тази политика? Много моля съвсем е, кратки въпроси, защото няма много време. Госпожа Мелиор. Ще се опитам. Благодаря на представителите и на петте агенции за това, че са тук при нас. Аз съм нов депутат и тук имам и други колеги. Много е добре да се запознаем и да ви видим едновременно всички. Два въпроса имам за господин Оров, представителя на ЕФСА, органа за, за безопасност на храните. Вие говорите, че ние трябва да се опираме на постиженията на науката и за сътрудничество с страните членки. Мога ли да попитам, има ли учени, които работят в ЕФСА или ползвате информация от страните членки? Ако, е, примерно, е, информацията ви идва от много ограничен кръг от специалисти, примерно за нанотехнологиите, как действат? После информацията, която събирате, как е, всъщност я събирате в целия този широк свят? Следващия въпрос, господин Хослинг. Също въпрос за ЕФСА. Познанията, разбира се, винаги върват ръка за ръка с науката и понякога е много трудно да се получи е, независима информация. В края на кращата информацията идва през така, да се каже, една въртя, въртяща се врата. Освен това, науката е твърде близко до индустрията. И сега, ако трябва да говорим примерно за ефекта от ГМО, как да се направи оценка на риска, той може да е много по-дългосрочен. Съществува едно изследване е, Грейс. Може ли да го коментирате? Имаше много оплаквания за него. Следващият оратор господин Мейхам. Благодаря. Имам въпрос за представителя на Агенцията по лекарствата. Има много предизвикателства, вие ги очертахте, но искам да ви попитам какво се случва с сътрудничеството. Как си взаимодейства вашата агенция с националните власти? Вие ръководни, в ръководна позиция ли сте или по-скоро е чисто сътрудничество? Има ли решения, които са задължителни? Примерно, новите е, постижения, биотехнически и така нататък, това са много сложни неща. Вие предоставяте ли гаранции по отношение на надзора за регистриране на е, лекарствени средства, свързани с е, биотехнологии? Е, или са отговорни само националните органи? После, какво е вашето взаимодействие с съответната агенция в Штатите? Федералната агенция по лекарствата. Там имаше доста големи скандали напоследък. И ако ще има сериозно голямо търговско споразумение с щатите, е много важно да знаем какви са вашите взаимоотношения с съответните агенции там. Вие работите и по законодателните текстове. вероятно ще е необходимо да имате и система за регистриране на медицински устройства, които ще бъдат покрити от съответната директива. Става дума за над 5000 е, медицински устройства на година. Как ще се справите с допълнителното е, работа? На заседание е... Искам да благодаря на всички представители на агенциите. Това е госпожа Конечна. Вие не само ни представихте работата, но и ни призовахте да влизаме в контакт с вас. Аз съм отговорна за контактите за Центъра за превенция и контрол на заболяванията. Европейския съюз и неговите институции, агенции трябва не само да работят за борба с разпространяването на ебола в Европа, но трябва да работят и на място в епицентъра на заразата. А какъв, каква би могла да бъде ролята на вашата агенция извън Европа? Как реагирате вие на подобни заплахи? Сега, доколкото разбирам, аз трябва да искам специално разрешение на комисията, за да работя на място. Основен проблем беше да се спрее разпространението на заразата в Западна Африка. Защо ние не можехме да изпратим експертите, с които разполага вашия център, директно в страните? До каква степен можете вие да помогнете на страни от Европа, например Молдова и Украина? Те не са членки на Европейския съюз. Не е ли редно да преформулираме вашия мандат. А отново, що се отнася до Ебола, искам да ви попитам в качеството си на координатор от групата по околна среда, можем ли да организираме едно изслушване с вас и е, комисията, за да ни представите е, случващото се е, сега с кризата, и как е, може да се е, създаде съответния капацитет за действие. Защото е, от кризата се вижда, че макар, че вие работите добре, вие бихте могли да работите и извън Европейския съюз, да бъдете, така да се каже, ръката на Европейския съюз там на място. Господин Педичини, благодаря ви, аз ще се опитам да бъда възможно най-кратък. Благодаря на представителите на различните агенции, които присъстват днес на заседанието ни. Имам два въпроса към директорът на Европейската агенция по лекарствата. Първо, процедурата за контрол на ефикасността на лекарствата. Въпросът ми е дали преминавате през същите етапи на тестване, като в фармацевтичните лаборатории, дали има възможност за ускорени процедури в случай на спешна нужда, спира се мисля за епидемията от ебола. На второ място, различни е, продукти се обявяват за революционни в областта на борбата с онкологичните заболявания и се пускат на пазара без да са доказали напълно своята ефикасност. В някои случаи ефикасността е доказана, в други не. Въпреки това тези лекарства се пускат на пазара с, с много високи цени и се използват в болнични, болничните заведения. Не смятате ли, че може да се подобри процесът за пускане на пазара и да се гарантира, гарантира ефикасността на лекарствата преди тяхното пускане на пазара? Благодаря ви думата има господин Дорфман. Благодаря, аз имам два въпроса към председателят на Европейската агенция по лекарствата. Първият е свързан с пазарът на лекарствата в Европа. Аз идвам от един а, пограничен регион с много голям брой туристи. И ако даден турист посети аптека в моят регион и поиска лекарство, което е свикнал да потребява, има опасност аптекарият да бъде принуден да му откаже, защото това лекарство е забранено на пазара на моята държава членка. Според вас, дали става въпрос за забрани, които са свързани с безопасността на лекарствата или забрани наложени по чисто търговски съображения? На второ място споменахте цената на фармацевтичните продукти и проблемите свързани с нея. има все по-голям брой лекарства, които, са, които вие в Лондон, в агенцията одобрявате, които а, се ползват от а, одобрение на европейско равнище, които не могат да се предлагат от държавите членки, защото са прекалено скъпи, защото системите за здравеопазване на държавите членки не са съгласни с тяхното разпространение, защото цената има прекалено висока за здравните системи в съответните държави. Имате ли някакво разрешение на подобни случаи? Дали сте в връзка с държавите членки? Благодаря ви. Думата има госпожа Кабесон Руис. Благодаря ви. Аз имам въпрос към изпълнителния директор на Агенцията по лекарствата. Най-напред нали, държа да го поздравя и да го насъча да продължи с дейността си. Знаем, че безопасността и гарантират безопасността е една от основните цели на агенцията. Трябва обаче да споменем и въпроса за равнопоставеността на правото на достъп на всички пациенти до най-новаторските лекарствени средства. Там идва и моят въпрос. Какво смятате? Какво можем да направим ние, за да сложим край на някои монополи, които продължават да съществуват по, по отношение на някои лекарства и които са а, много важни за лечението на дадени заболявания? и различни методи, които се използват, които възпрепятстват достъпът на всички пациенти до този тип лекарства. Как възнамерявате да преодолеете огромните разлики, които съществуват между отделните държави и членки? Също така съществуват и големи разлики в цените на едно и също лекарство между отделните държави и членки, което също затруднява достъпа до тези лекарства. Не знам дали имате някакво становище, дали имате конкретни идеи за това как може да се подобри доста до лекарства, например до лекарства за лечение на хепатит С. Знаем, че в момента много държави членки са, им са в затруднено економическо положение, което намалява средствата за научни изследвания и за разработвания на лекарства за лечение на редки заболявания, например. Следващия ми въпрос е какви са мерките за търговията с фалшифицирани лекарства, което, както знаете, е 25% по-доходоносна от трафика на дрога. Благодаря ви, думата има господин Штас. Аз искам да се върна на въпроса за конфликта на интереси и независимостта на ЕФСА ние е, в Европейският парламент положихме много усилия, водихме истинска битка с подкрепа на председателят на парламента. И въпросът наистина развълнува и общественото мнение, и е, медиите, вестника EU Food Policy, се зае с въпроса и има редица данни, които свидетелстват, че голям брой от учените, чието експертиза ползвате, имат връзки с индустрията и дори в някои случаи получава заплащане от представители на индустриите. Как възнамерявате да избегнете подобен конфликт на интереси за бъдеще? Вторият ми въпрос е свързан с а, твърденията, че има а, манипулацията на научните данни, свързани с а, царевицата Монсанто М810 генно модифициран организъм. Неясно ли се с тези твърдения? Благодаря ви. Госпожа Шрия Бирк. Благодаря ви за мен днешното, днешното заседание, като отново член на парламента беше наистина много важно и интересно. Първият ми въпрос е към а, господин Рази. Защо толкова късно започна разработването на лекарство срещу е, е, ебола? Вторият ми въпрос е свързан с е насочен към господин Шпрингер. Според мен вашият център работи много добре, но Въпросът ми според вас има ли достатъчно добра координация на европейско равнище? И вторият ми въпрос е какви са връзките ви с Африка? И не смятате ли, че помощта за Африка ще се осъществява по-успешно, ако се координира централизирано европейско равнище? Господин Гроте. Аз имам въпроса към господин Гуидорази. Рази. често има припокриване на дейностите. Какво е положението по отношение на вашата агенция? Как точно се е, координирате, как гарантирате, че няма припокриване? Господин Урм, много от колегите повдигнаха въпроса за конфликта на интереси в а, вашата агенция. Въпросът ми, господин Уру, е следният. Когато даден учен, в качеството си на специалиста, е на тридневно посещение в Парма, като консултант на вашата агенция, как точно протича това посещение? Как може да гарантирате не само, че се обръщате към водещите специалисти, на световно равнище, но и как може да гарантирате тяхната пълна независимост? Вие постоянно но повтаряте, че работите с водещи специалисти. Добре. Но как точно успявате да, да привлечете тези велични световно равнище? Какво точно им гарантирате като заплащане? и като условия на труд. Благодаря ви и ще помоля гостите ни много набързо да отговорят, тъй като разполагаме само с 10 минути, за да приключим а, срещата си с вас, защото а, има, ни остава още една точка в дневния ред, а трябва да приключим заседанието в 18.30 с малка възможност да продължим още няколко минути. Благодаря за въпросите. Интересите към ЕФСА съвсем накратко за господин Юсо. Да, трябва да се подобрят комуникациите с кандидатите. Започваме една голяма програма как точно да подобрим диалога и е, връзките с е, кандидатите, без да компрометираме, разбира се, независимостта на оценките за безопасност за сътрудничеството, как си представяме сътрудничеството с научните работници. 470 души работят при нас, голяма част от тях са учени, но работим също в работни групи, примерно 10 такива, по 21 учени и е, също имаме 1500 експерти, които си сътрудничат в работни групи ако ни липсват данни, е, призоваваме, обръщаме се и търсим такива данни е, към съответно гражданското общество, компании, обществото като цяло, НПО, как работиме с е, разпространяването на информация. 570 научни мнения фигурират на нашия сайта и всичките основания за тях. После имаме ли достатъчно независими научни експерти? Да, имаме такива. Всеки три години набираме кандидати, имаме около, около хиляда кандидати всеки път и ги класираме според опита, ако разбира се покриват критериите е, оглеждаме дали е, имат конфликт на интереси. Ако има такъв, ги изключваме. По този начин можем да гарантираме, че тук стигаме до въпроса до господин Гроте как е, да наберем най-добрите учени, които да бъдат независими. Предизвикателство, но имаме много, много стриктна система за оценка на евентуален контрол на е, е, конфликт на интереси. Мисля, че сме показали, че действа добре системата, дали е перфектна. Е, разбира се, че не е. Можем ли да я подобрим? Естествено. Ще подобрим аспекта на откритост и прозрачност, за да има възможност да се неутрализира конфликта на интереси, но винаги някъде границата ще бъде съвсем тънка. Но в края на крещата, когато се решава нещо в съвет, той се решава от 21 души, така че един, ако има конфликт на интереси, не може да повлие, повлияе. В рамковата програма 7 сега излизат първите резултати е, за гризачи и съответните е, химически вещества, които зададохте въпрос. Има ли гаранции, имаше въпрос, господин Стайс? Мисля, че системата ни на оценка и оценката за евентуалните конфликти на интереси е именно тази гаранция. Ние работим за доусъвършенстване на системата и не бих е, да казал, че нашите учени са ориентирани към индустрията. Напротив, ние ги избираме за тяхната независимост. Ако се появи нови научни данни, ние ги е, отчитаме и ако е необходимо е, отново отваряме процеса на оценка на риска, така че винаги следим новата научна информация. Благодаря. Сега давам думата на следващия ни оратор. Е, Благодаря ви. Да, на мандата на нашата агенция е да осигурява подкрепа в Европейския съюз. Заедно с Европейската комисия ние успяхме да изпратим няколко експерти в Западна Африка. Имаше много искания и за допълнителна помощ извън Европейския съюз. Готов съм за в бъдеще ако е необходимо, да обсъдим възможността нашата агенция да предоставя повече помощ извън Европейския съюз за държави като Молдова, Украина, Грузия. Сигурен съм, че можем да помогнем много, но това ще изисква и допълнителни ресурси. На въпрос на госпожа Пирек. Бих искал да кажа, че а, имаме а, достатъчно координация в Европейския съюз посредством компетентния комитет. Осигуряваме подкрепа в а, Африка, но не мога да отговоря по-големи подробности на въпроса ви, защото това не е в компетенциите на нашата агенция. Благодаря ви. Заключителни думи на господин Рази. Благодаря ви. Имаше няколко въпроса. Ще се опитам да ги групирам, за да бъда кратък. Първият въпрос беше за биотехнологиите и за това дали а, ние правим някаква оценка. Ако биотехнологиите са лекарствени препарати, тогава отговорът е да а, имаме централно одобрение на съответния а, комитет. Но ако става въпрос за някакви устройства, а, тогава не, защото това е правомощията на националните агенции. Работи в тясно сътрудничество с Европейската агенция по а, лекарствата, а, но а, сътрудничеството ни е на чисто техническо ниво. Имаме споразумение за поверителност. Сътрудничим си в областта на безопасността, например. Имаме няколко добри примера за спазването на поверителността и мониторинга върху фармацевтичните продукти е добър. Имаме седмични заседания за ебола. Опитваме се и всяка седмица да постигнем някакво ниво на хармонизация, за да не объркваме хората, като се пускат препарати, които са одобрени в едни държави, пък не са одобрени в други, защото това подкопава доверието на пациентите. На въпроса за това, че даден лекарствен продукт може да не бъде на разположение на няколко километра от границата, защото там е забранен, отговора ми на този въпрос е, че това зависи от съответното законодателство. Ние даваме възможност на даден лекарствен продукт да бъде пускан в Европейския съюз. Издаваме разрешение за пускане на пазара, след което всяка държава членка може да реши каква да бъде участта на съответния лекарствен продукт. Може да реши, например, какво да бъде нивото на възстановяване на сумата за платена за даденото лекарство и така нататък. Това може да бъде включено и в по-общия въпрос за цената и наличността на дадените лекарства. Това е основното ни предизвикателство през следващите 5 години, защото след 20 години централизирано издавано на разрешение, сега се натъкваме на а, следния проблем. След като пуснем даден лекарствен продукт на пазара, хората трябва да могат да си го позволят. Ценообразуването не е в нашите правомощия, ние не можем да направим нищо в това отношение, но сме готови да поемем инициатива, за да а, започне работа по този въпрос. Данните, които използваме за да оценим риска, могат да бъдат използвани за оценка на ефективността и при ценообразуването. Нашия подход е следния. Опитваме се тези два процеса да вървят паралелно, а не един след друг. Тоест, по време на обсъждането на пускането на пазара на даден лекарствен продукт да се предостави информация за евентуалното за определянето на евентуалната цена. Повтарям, това не е в нашите правомощия, ние просто действаме на добра воля. Споделяме, споделяме данните, с които разполагаме, колкото се може по-бързо. Опитваме се също така да налагаме по-низки цени. Това е една от инициативите, които сме поели. Тя се анализира от Европейската комисия и се надяваме, че ще бъде успешна. На въпроса за ебола и ваксината. Производителите ни казват, че вече има такава, но до сега не сме получили нищо използваме ускорената процедура и ако получим данни, които да се впишат в нея, бихме могли да действаме. Има трима производители, които ни предоставиха научен опит, но се нуждаем от данни. Когато разполагаме с такива, ще ви дам и допълнителна информация. Благодаря ви, казва председателят. Благодаря на всички. Господин Раси прекъсва. Не отговорих на въпроса за сътрудничеството. Как си сътрудничим между нас и с държавите членки? Всички използваме едно и също законодателство. Базираме се на него. До сега не сме имали някакви големи проблеми. Напротив, сравнително лесно споделяме научен опит – като използваме законодателните инструменти. Понякога е малко по-трудно сътрудничеството ни с държавите членки. Благодаря, извинете, че ви прекъснах. Председателят. Да, и сега веднага преминаваме към точка 7. Давам незабавно думата на директора на хранителната и ветеринарна служба. Той ще направи кратка презентация, след което ще преминем към въпроси и отговори от колегите. Господин Сканел, благодаря ви, ще бъде изключително кратък. Хранителната и ветеринарна служба бе създадена през 1997 Една от основните идеи а, а, Нашата агенция бе създадена по инициатива на Европейският парламент. По това време нямаше съответна структура, която да осигури прилагането на законодателството. Липсваше и механизъм, който да накара държавите членки да поемат отговорност сериозно, за да може да има високо ниво на прилагане на законодателството в държавите членки. Вашата комисия прие а, нашата мисия на времето и аз изпълням господин Проди, който през септември 1999 зададе основателния въпрос защо гражданите да вярват на Европа и засилената интеграция, ако не можем да им осигурим нещо толкова елементарно като хранителна и ветеринарна безопасност. Нашия модус operandi е провеждането на инспекции в държавите членки, в някои трети държави, за да гарантираме прилагането и то правилното прилагане на европейското законодателство. Как процедираме? Всичко започва с самото законодателство. Ако няма законодателство, е, няма какво да правим. Проверяваме дали са на лице компетентни органи, дали има добро сътрудничество по отношение на контрола. Тоест, всеки ли знае каква е ролята му и съответната отговорност. Проверяваме също дали има достатъчно персонал, който да провежда съответните инспекции, осигуряваме обучение, семинари, проверяваме също така дали компетентните органи имат правомощия да изпълнят своята роля и задължения. Например, дали имат право да влязат в съответното учреждение, дали имат правомощия да затворят съответните учреждения и да налагат ограничения. Проверяваме също така дали персонала се е, използва надлежно. Проверяваме дали компетентните органи имат правомощие да налагат санкции, дали тези санкции са ефективни, възпиращи и пропорционални. А, това съвсем не е лесно да се постигне на практика. Проверяваме дали компетентните органи разполагат с необходимата инфраструктура да вършат своята работа, като например дали разполагат с лаборатории. По отношение на спешните случаи и епидемии, проверяваме дали имат планове за извънредна за прилагане при спешни ситуации, защото когато има кризи, се очаква и компетентно разрешаване на кризите. Това изисква много подготвителна работа. И за това ние осигуряваме проверка дали тази подготвителна работа е била извършена. Проверяваме също така дали има приемственост и последователност в действията на държавите членки, защото може да има различно ниво на ефективно прилагане на законодателството. Някои разлики могат да доведат до сериозни проблеми по време на инспекциите и могат да подкопаят ефективността като цяло. Бизнес операторите, потребителите трябва да имат доверие, да вярват, че има равно прилагане във всички държави членки. Това е важно за функционирането на вътрешния пазар това е и мерилото за ефективността, а именно дали потребителите и бизнес операторите, дори третите държави, дали имат доверие в хранителните и ветеринарните служби, защото ако това доверие се пречупи, се пречупва и вътрешния пазар. Хранително-вкусовата промишленост, хранителната безопасност е много важна и може да има сериозни последици. До тук резултатите са положителни. През последните години имаше значително подобряване на взаимното доверие между държавите членки и а, увеличаване на доверието в провежданите инспекции. Това а, се вижда от липсата на едностранни предпазни мерки, защото имаше а, едно време когато държавите членки много бързо налагаха едностранни търговски ограничения. Това се потвърждава от съдебната практика на съда. Това се правеше, за да могат те да се защитят. Но това повече не се случва. Да, от време на време имаме някакви проблеми, като например проблема с конското месо, но има взаимно доверие в държавите членки и в Европейската комисия, така че държавите членки избягват да предприемат едностранни мерки, а ние провеждаме съответните инспекции, за да се уверим, че не го правят. С оглед на ограниченото време ще приключа господин председател с няколко а, а, думи, а именно нашата служба не е агенция. Преди 10 години а, нашата работа беше съвсем различна. Днес работим включително и а, днес работиме в други сфери, като например а, скандала с гръдните импланти също трябваше да се намесим, за да може да възвърнем доверието в медицинските устройства. Използвам много органични схеми, географски указания, които също подпомагат нашата работа. И накрая, ние не сме агенция, но гледаме на Европейския парламент много сериозно. Както казах, Европейския парламент доведе до създаването на нашата служба, така че може да разчитате на а, нашето сътрудничество. А, имахме отлично такова през последните години, включително и с координатора господин Стас. Много ви благодаря. А сега незабавно дам думата на лицето ни за контакт, господин Штайс. Благодаря ви, господин председател. И аз ще бъда кратък. Може да кажем, че дейността на хранителната петрета на служба наистина е на много високо равнище и мога само да насъча колегите да посетят интернет страницата на службата. Там има много голям му количество данни по всички досиета. Проблемът е, че няма политически контрол над случаите, защото ние се вълнуваме от дейността на службата само когато избухне някой скандал. Ето защо, господин председател, аз предлагам поне веднъж годишно да имаме по-общо разискване за ръководните насоки и последващите действия направен, по препоръките направени от службата. Всички знаем, че времената са трудни, включително и за Европейската комисия. Има се, и правят се економии навсякъде, съкръщава се персонал. Но по отношение на хранителната ветеринарна служба мога с чисто сърце да ви кажа, че всичките 185 служители са напълно необходими. Не може да си позволим економии от а, тези служители, защото тяхната дейност действително е жизненно важна и с по-малко персонал няма как а, да се свърши цялата тази работа. Благодаря ви, думата има госпожа Шарик. Благодаря ви, господин председател. И аз ще се изкажа съвсем накратко. От години вече съм запозната с темата, защото преди да стана депутат в този парламент, бях депутат в холандският парламент. Въпросът ми е, не може ли да се засили контролът над употребата на антибиотици от страна на животновъдите, защото в някои държави има прекалено силен контрол, а други има прекалено малко контрол. Така че може ли по някакъв начин да се хармонизира контролът за, на употребата на антибиотици в сърското стопанство? Благодаря ви. Не виждам други колеги да искат думата, затова давам думата на представителите на Хитроната витагдална служба за отговор. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на двамата цели думата членове на парламента. Въпрос на господин Штар с удоволствие ще откликна на поканата му да има ежегодна среща с вашата комисия, в която да разменим мнения и информация за последващите действия за нашите препоръки. Действително, направихме много економии. Разбира се, бихме искали да има увеличение на ресурсите ни, но знаем, че това не е възможно в днешно време. Затова направихме някои промени, за да оптимизираме дейността си и няма да се крием зад оправдания като липса на необходимите средства, за да не си свършим работата. Както вече казах преди малко, стремим се да подобрим координацията. Въпреки ще има разминавания с различното на прилагане на нормите, но трябва да гарантираме някаква минимална хармонизация, която да не подрони общото доверие в системата. И основната ни цел е страните, които се справят най-зле да подобрят със своите равнище на прилагане. За целта имаме профил на всяка държава членка, в която се отбелязват слабостите и постигнатите напредък за тяхното преодоляване. Нововведение са обзорните ни доклади, които предоставят общ поглед над даден отрасъл във всички държави членки, като определяме отделни слабости и трудности. И в конкретния случай с антибиот антибиотиците. Тук говори, може би говорите за резистентността към антибиотици. Имаме специфичен проект в държавите членки, където има слабости, за да подобрим постиженията им. И се надяваме този проект да се разшири защото, както знаете, има специфична работна група в Европейската комисия за борба по резистентността на антибиотици и се надяваме нашия проект да се включи по някакъв начин в тяхната дейност. Благодаря ви. Благодаря на изпълнителния директор на хранителната ветеринарна служба за много интересното разискване. С това можем да приключим и днешното заседание. И с удоволствие мога да поканя всички колеги да се присъединят към нас на коктейл, организирано от директорите на агенциите пред входа на салата. Благодаря ви!